Dear colleagues, good afternoon. Колеги, добър ден. Приветствам с добре дошъл на нашето първо заседание на първия заместник председател на Европейската комисия, господин Франс Тимерманс. Той ще се изкаже след малко, но нека започнем с първа точка, приемане на дневния ред. Искам само да ви уведомя, че точка 12 и 13 ще бъдат обсъдени утре след гласуването, а не днес. Това е единственото на предложение за промяна. Някой има ли възражение? Явно не. В такъв случай е, дневния ред е прият. По втора точка, съобщение на председателя, нямам какво да ви съобщи за сега. Трета точка, одобрение на протоколите от заседанията. Ако няма възражения, които да получа до края на настоящо заседание, протоколите от 11 и 12 април 2017 година и 3 и 4 май 2017 година е, се е, смятат за прияти. И така можем да пристъпим направо към четвърта точка размяна на мнения с Франс Тимерманс – пър... на когото давам думата. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да бъда тук на заседанието на вашата комисия. Това е и моя комисия, защото по много въпроси трябва да работя в близко сътрудничество с вашата комисия. Съвсем накратко искам да кажа нещо, което ще обсъдим в по-широк контекст. Днес започват преговорите по напускат на обедненото кралство на Европейския съюз. 27 знаят къде са и какво искат. Точка. Пред нас е отправено предизвикателство и от събитията извън Европейския съюз. Е, Путин си е променил е, линията на поведение. Е, Трамп също се отегли от споразумението за климата. Миграциите също ще бъдат предизвикателство. Години, през които тази външен натиск доведе до центробежни сили в Европейския съюз, хората са по-малко склонни да работят заедно, докато сега наблюдавам обратното. Виждам, че европейските нации отново се обединяват обединяват по много важни въпроси. И при условие, че това, което правим въз основа на договорите и законосъобразно, е, трябва да кажа, че е, вашата комисия трябва да наблюдава всяка следваща стъпка на нашето сътрудничество, но преди това е, първо трябва да правим по-добре нещата в съответствие с договорите, които в момента са в сила. Първо, по прозрачността. Надявам се да има конструктивно сътрудничество по интернационалното споразумение и когато стигнем до точка, когато когато е, парламента може изцяло да подкрепи задължителния парламент за прозрачност. Знам, че в парламента има различни възгледи. Знам, че правилото, ако не сте се регистрирали като лобист, не получавате заседание. Това правило много добре работи в комисията. Разбирам, че е, има различни мнения от някои уважавани депутати. Това не означава да се срещате с вашите избирателни райони, а по-скоро да се срещате с лица, които представляват е, съвсем е, определени лобистки интереси по темите, по които работите. Тъй като аз съм бил депутат в Европейския парламент повече от десетилетие, не искам никой да предписва как аз бих работил с хората в моя избирателен район. Но искам да знам какво имат предвид представителите на бизнеса по интереси, с които аз съм свързан. Така че трябва да се знае възоснова на каква информация аз взимам решения и законодателствам. Друг въпрос – по-добро регулиране – аз мисля, че ние подобряваме начина по който работим, особено благодарение на интерституционалното споразумение, което беше постигнато по по-добро законодателстване. Споразумението засяга трите институции, платформата е, работи чудесно, има много становища, ние реагираме на всяко едно от тях. Това е предизвикателство, но това води до е, по-добро регулиране. Но аз искам да кажа, че е, това означава, означава, че е, тези регламенти съответстват на целите. В е, стари области, в нови области, навсякъде ще бъде необходимо регулиране. Е, е, и трябва да продължим да наблюдаваме как се прилага интернационалното споразумение. Е, първо по споделянето на информация, сътрудничество по преговорите и приключването на международни споразумения. Ние започнахме да работим миналата година на политическо ниво и работата между трите институции би трябвало да приключи следващия месец. На второ място, аз съзнавам, че вие сте категорични е, по е, началото на преговорите, е, по прилагането на делегираните актове и искам да кажа, че аз също настоявам за това и старта ще бъде даден в съвсем кратки срокове. Комисията удържа на обещанието си от декември миналата година за наблюдение на ситуацията възникнала след Лисабонския договор. Работата в съвета започна. За съжаление, е, държавите членки не са склонни да приема делегирани актове, дори когато това е много необходимо. Комисията настоява за това и се надява парламента да я подкрепи. Друг въпрос, по който прилагаме интерституционално споразумение, това е съвместен регистр за делегирани актове. Надявам се работата по регистъра да приключи до края на тази годината. Искам е, да чуя няколко думи по регламента за комитология. Е, с други думи, никой да не се оттегли от политическа си отговорност е, и, и да се взимат важни решения, по които и предприятията, и гражданите искат по-голяма яснота. И всички държат на това и комисията смята, че ако взимаме решение без да наблюдаваме тяхното изпълнение, мисля, че политическата отговорност трябва да се поема има и от държавите членки. Е, имаме и съвместна отговорност по въпросите за субсидиарността, за съразмерността. Обръщаме се както към националните парламенти, така и към Европейския парламент с повече от 200 посещения от началото на е, е, този мандат. По Косак ние продължаваме да работим по пропорционалността и, и субсидиарността. И накрая върховенството на закона. Знам, че тази комисия придава много голямо значение отношение на бизнес средата и плавното разви... развитие на събитията, но това зависи от доверието и независимостта. Винаги казвам, че ние се безпокоим от положението в Полша във връзка с проекто закона, който в момента се разработва. Е, е, ако искате да научите не повече, с удоволствие ще ви съобщя подробности. Мисля, че времената отправят много предизвикателства във връзка с европейската интеграция, да постигнем резултати, да посочим в каква посока искаме да вървим. Искаме не само да създадем чувство за целесообразност и за напредък у нашите граждани, но също така ефективно да се борим е, срещу национализма е, и ксенофобията. Трябва да направим нещо повече. Институциите са важни, но в край на краищата те не докосват струни в душата или струни в сърцето. Съвременният Европейски съюз е съвършено различен от Европейски съюз преди година или две.

Ние имаме избор, трябва да се справим с напускането на Обедненото кралство, но трябва най-вече да видим каква е действителността, как да очертаем бъдещето в бързо променящ се свят. Е, правната материя не е въпрос на двустранни споразумения на интереси. Нека да говорим за върховенство на закона, а не само управление по силата на закон. И се надявам, че с вашата работа ще се създаде съюз, където върховенството на закона е постоянна основа за нашата работа е, е, благодаря, господин председател. И аз ви благодаря. Имаме достатъчно време, за да поговорим, за да направим една сесия с размяна на въпроси и отговори. Госпожа Ханибол е първата, която се е записала за изказване. Благодаря за това, че сте тук сред нас, господин комисар. Искам да се извиня от името на колегите за това, че не присъстват. Това е жалко, защото това, което вие казвате, е изключително важно. Аз съм от Великобритания и мисля, че времената за Великобритания са изключително важни. Вие говорихте за национализма, за либерализма, за ксенофобията. Много се радвам, че говорите точно по тези теми и се радвам, че комисията търси начини да реши тези предизвикателства и даже да ги елиминира в цяла Европа. В залата няма други колеги от моята страна. Искам да кажа, че всъщност тези три теми, които вие засегнахте, са част от това, което се случи по време на референдума. А какво се случи? Мина една година и едва сега започваме преговорите. И това ми се струва доста странно. Това се дължи на 100% на подхода на Великобритания, на правителството на Великобритания. Вие казахте в самото начало, че много добре знаете какво искате да постигнете. За съжаление, не мога да кажа същото за британското правителство. Затова, ако е възможно, кажете няколко думи за Брексит. Знам, че много от подробностите не може да разкриете, но все пак бихте ли дали малко повече информация? Госпожа Кауфман. Благодаря. Уважаеми господин заместник председател на комисията, добре дошъл. Жалко е, че в залата наистина има толкова малко колеги. Аз съм тук и вие сте тук, така че нека се пак да ви задам въпрос. Много ме зарадва това, което чух от вас. Преди година и половина нямаше да очаквам държавите членки на Европейския съюз да са толкова единни, както са сега и вие сам го казахте. След референдума аз подозирах, че ще станем свидетели на ефекта на доминото, Ужасих се, когато видях как бившия президент на Чехия с оглед на миграционните проблеми на Европа, заяви, че Чехия трябва да напусне Европейския съюз. Това не е приемливо. Ние сме общност, в която властва закона и би трябвало да може да се споразумеем за едни и същи закони и принципи. Много е важно, освен това, да можем да си вярваме. Вие говорихте за нещо малко по-различно от общата тема делегираните актове. Кажете малко повече в тази връзка, както и за актовете за изпълнение. Вероятно знаете, че ние в парламента сме в средата на един работен процес Утре нашия докладчик по темата ще бъде тук. Мисля, че жалко, че разговорите, които започнаха в рамките на междуинституционалното споразумение, не са стигнали вече до резултат. Защо това е така? Защото държавите членки не могат да се договорят по конкретна позиция, така ли? На следващо място – отново по съвсем различна тема имаме достатъчно време. Въпроса за лицата, подаващи сигнали за нарушение. Тук имаме доклад по собствена инициатива. Става дума за защитата на тези лица, подаващи сигнали за наредности. Мисля, че ние подкрепяме подхода на комисията. Искам да попитам, Комисията обаче дали ни подкрепя и дали ще направи предложение в подкрепа на нашата теза. Защото май сега тези лица се защитават само ако на повърхността изплуват някои въпроси с частен характер. Ние бихме искали да има защита на подаващите сигнали за нарушения, независимо от къде идват те, каква е тяхната предистория. Не става дума само за държавни служители или за чиновници, или пък за хора от частни фирми. Често има хора, които разгласяват съмнителни събития, случки, които са се случили на тъмно и много често вследствие на едно такова действие техния личен живот е поставен на, на сериозен риск. Бихте ли коментирали? Господин Андешон. Благодаря. Искам в началото да се съглася с процедурата. Имаме нужда от категорична защита на лицата, подаващи сигнали за нередности и ще изчакам с нетърпение вашия отговор. Имам въпроси по отношение на Брексит. Появиха се информации, че господин Ферховстат е казал следното. Ако Великобритания премисли по отношение на Брексит, и реши да не се отделя, то в крайна сметка тя няма да получи възможност да се оттегли от преговорите е, по силата на съществуващата правна рамка. И че ще има по-лоши условия за членството на Великобритания, няма да има бюджетната отстъпка, няма да има други отстъпки. Комисията защитава ли тази позиция или не? На следващо място. Струва ми се, че искате да ни кажете нещо интересно за Полша и за върховенството на закона. Бихте ли го казали открито все пак? Благодаря, господин Лебретон. Мерси. Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл сред нас, господин Тимерманс. Винаги си е събитие да присъства сред нас за първия сместник председател на Европейската комисия. Още повече, че е, в момента сте в центъра на интереса, господин Тимерманс, защото в началото на месец март е, заявихте, че Европа не може да се изгради за сметка на националните държави. И много се радвам да ви чуя да кажете нещо подобно. Въпреки това ми се струва, че Европейската комисия прекалено много се меси в вътрешните работи на някои държави членки. Самият вие, господин Дилма, споменахте а, Полша и а, ни пред, подканихте да ви помолим да ни кажете малко повече. Аз обаче бях из... ви бяхте избран а, за лице на годината от един, на 2017 година за, от един водещ полски вестник, което, пак казвам, при цялото ми уважение показва, че Европейската комисия прекалено много се меси във вътрешната политика на страна. Все пак ми се струва, че всяка суверена държава трябва да може да е, организира своята съдебна система, включително и Конституционния си съд, както сметне за уместно. Бих искала да чуя мнението ви и за Унгария. Комисията отправя най-малко упреци към тази страна. В частност искам да се спра на два текущи въпроса. Единият е свързан с а, твърденията, че е имало нарушаване на правото за учредяване. Става дума, разбира се, просто закона, който може да застраши съществуването на университета Сорос, но за пореден път, ако погледнем малко по-отблизо съдържанието на този проект закон, той не е чак толкова плаше. Става дума за установяване на чуждестранни университети, когато те нямат кампус в страната си по происход. Тоест, това е закон, който ще засегне много малък брой висше учебни заведения. Дори се питам дали изобщо е чак толкова неуместен. Друг закон, който създава немалко проблеми е закон, който дава възможност на унгарските власти да съдържат сравнително лесно пристигащите мигранти. Може да обсъдим, разбира се, условията за задържане и систематичният характер на тези задържания, но иначе като цяло ми се струва съвсем разумно всяка държава да се поинтересува малко от миграционните потоци, които навлизат на една територия. Това са въпросите ми към вас. Мистер Фос. Благодаря, господин Фос. Um Благодаря. Извинявам се, че малко закъснях. Имам два въпроса. Първия е свързан с последователността на нормативните актове. Струва ми се, че има известно разминаване, дори и то да не е целенасочено. И на следващо място, мисля, че от самото начало следва да имаме правилната представа за нещата. За какво говоря? Значи, първо трябва да има базисен регламент за защита на данните. Той ще се появи следващата година сега се появи предложение за така наречената електронна лична неприкосновеност. Не, че няма нужда от него, но сега това предложение води до някакви допълнителни пречки. Имаме нужда от определение в рамките на това предложение за електронната лична неприкосновеност. Имаме нужда и от е, различни предложения във връзка с цифровото съдържание и услугите за изпращане на съобщения, така наречения електронен кодекс за поведение. Освен това, притеснявам се, че доста осложняваме нещата и объркваме хората, които в крайна сметка ще прилагат това законодателство. Може би трябва да ни обясните какви са вашите намерения. Защо се стига до всичко това? Така приключвам по първия въпрос. И вече по втория въпрос, базите данни, миграцията, връзката между законодателството. Постоянно се появяват нови идеи. Май не се опитваме да уточним от какви данни имаме нужда, кой ще има достъп до територията на Европейския съюз, кой няма да има. Оставам с впечатлението, че някакси нещата се струпват на едно място, без да има ясна концепция за действие. Както при наказателното право и някои предложения от него, струва ми се, че нямате смелост, за да отидете достатъчно далеч. По отношение на Европейската прокуратура, можем да кажем, ами имаме Европейски съд, имаме общи правоприлагащи органи, но не успяваме да подведем под отговорност престъпниците в Европа. Може от политическа гледна точка да не е реалистично едно такова предложение, но си мисля, че не би трябвало да имаме чак такова голямо отсъствие на прозрачност. Иска ми се да имаме малко повече смелост по всички тези въпроси. Независимо колко невероятно е понякога да се случат някои неща в политиката. От друга страна, имаме нужда от една по-ясна концепция от страна на комисията и трябва да има по-голяма последователност по отношение на юридическите разпоредби. Госпожа Ферара. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми господин заместник председател. Говорихте за Европейския съюз, казахте, че той е по-силен и сега намира по-ефикасни начини за справяне с ксенофобията, популизма. Има 27 държави членки, които сега са отдадени на европейския проект. Аз Вярвам в този европейски проект. Откакто постъпих в Европейския парламент преди около 3 години, има две неща, които ме объркват относно силата на Европейския съюз. Нещо, което не успявам да осъзная в пълна степен. Ума ми не го побира. Първия въпрос е свързан с хартата на основните права и на второ място управлението на миграционните потоци. По отношение на хартата, вероятно си спомняте кога бях докладчик по доклада на парламента относно човешките права. Става дума за спазването на правата през 2014 и 2015 година. И тогава, когато работих, се поразих, от нещо, което сега ще спомена. Член 7 говори за систематично нарушаване на човешките права. Мисля, че би трябвало да се действа предварително, вместо да се наказва едва когато станем свидетели на систематични нарушения. Използването на член 7 понякога се споменава, много се спекулира с него, за Унгария се говореше за този член. Искам да попитам как може да се извършва превентивна дейност, за да не се стига до злоупотребяване с хартата и за да не се стига до сериозно нарушаване на човешките права. Мисля, че комисията е органа, който трябва да защитава правата на всички европейци. Софи Индвелт в комисията Либе се зае с мониторинга на случващото се. Аз също участвам в този процес, но едва ли механизма за наблюдение е най-удачният. Какви са альтернативите на член 7? Какво може да се предвиди, за да се спре наистина нарушаването на основните човешки права? И на второ място по отношение на управлението на миграционните потоци. Всеки път говорите за намирането на ефикасни решения, само че хората имат своите виждания за тези ефикасни решения. Може и да има решения, но не знам дали успяваме. Става дума за воля, в крайна сметка. Мисля, че комисията и съвета като че ли са на една и съща страна тук. В съвета властва националното его, всеки говори за прилагането на Дъблин, само че съвета иска, предпочита да спре прегледа на Дъблин, вместо да се постигне някакъв напредък. Няма споразумение относно разпределението на отговорностите. Като част от междуинституционалните разпоредби, е, мисля, че трябва да предприемете нещо, защото целта в крайна сметка е да имаме по-категоричен, по-силен Европейски съюз. Какво ще кажете за липсата на воля от страна на европейските държави членки да действат? На последната пленарна сесия председателя Юнкер говори за процедури по нарушение, но това не са санкции това не са санкции сами по себе си, не са действителни санкции. Въобще идеята да се наложи едно сътрудничество не е много добра. По-настоящем европейския проект страда от тази неохота. Би трябвало сътрудничеството да съществува без да се налагат санкции. Затова кажете ни какво смятате вие за действията в съвета. Благодаря. Благодаря на всички за зададените въпроси. Ще се опитам да им отговоря, доколкото мога. По много причини се стигна до резултатът от референдума в Обединеното кралство. Можем часове наред да се занимаваме с тази аутопсия, но много просто казано, по редица причини, по различни начини, в продължение на 15-20 години на хората постоянно се повтаряше, че всичко зло идва от Брюксел. Че Брюксел има е от него това или онова. И ако в края на този период кажете на тези хора, а между другото, моля ви да гласувате за оставане в Европейския съюз, нищо чудно хората да са чули по-скоро това, което сте им повтаряли в продължение на 10-15 години, отколкото последния ви призив. Интересното е, че сега хората си дават сметка, че заклеймяването на Европейския съюз не оставя без последици. Много години съм се занимавал с национална политика и в продължение на години политиците можеха спокойно да обвиняват Брюксел за всичко, което не върви, защото самият Европейски съюз като такъв не беше поставям под въпрос. Но сега хората си дават сметка, че постоянно заклемяване на Европейския съюз може всъщност да доведе до провал на целия проект. И все по-често хората а, си казват, чакайте малко, не съм съгласен с всичко, което се прави в Европейския съюз, не съм съгласен с всичко, което идва от Брюксел, но не искам и да се стигна до край на съюза. А, струва ми се, че се появява цяло едно ново политическо поколение в Обединеното кралство. То се появи по време на последните ам, избори и то отразява позицията на моите британци, които не са съгласни с начина по който гласуваха техните родители за референдума. И е лесният отговор към тези млади хора е добре, да вие самите гласувахте ли? Ако отговорът е не, тогава нямате право да се оплаквате след случилото се. Затова ми се струва, че е дошъл момента, който не само в Бенанто кралство, но и в Германия виждаме млади хора, които излизат по улиците, за да покажат, че Европейския проект е важен за тях. И какво би трябвало ние да направим в крайна сметка? Как да го определим Популизъм е дума, която не искам да използвам, защото прекалено много се използва и нищо не значи. Но да кажем тези реакционистски нагласи, които с, нападаха нашите ценности и системата. Ето защо ние се опитвахме да защитим ценностите си, но мнозина от гражданите ни ни обвиниха, че се опитвахме да защитим статуквото т.е. вместо да покажем какво вършим, т.е. че се борим за ценностите си, хората ни възприеха като защитаващи системата и статуквото, което разбира се ни отслаби в а, този сблъсък на идеология. Между другото, не се запощавайте, именно за това говорим. Сблъсък на идеология, едната, която настоява за отворено общество, другото, която иска затваряне, е било то на национален идеология религиозен или някакъв друг принцип. Така че, може би, Брексита и избирането на Тръмп в Съединените щати напомни на хората, че вота им има значение и че, може би, последиците от вота не отговарят на това, което сте очаквали, когато сте пусли бюлетината си. Видяхме какво се случи на изборите в Обединеното кралство, видяхме какво се случи на изборите във Франция, между другото, нека да, да, да забравяме видяхме кандидат, който съвсем откровенно а, заяви, че вижда бъдещето си, бъдещето на страната си в Европейския съюз и този човек спечели ясно и недвусмислено срещу опонента, опонента си, който по всякакъв начин обвиняваше Европейския съюз за всички злини. Ще, ще видим тук нататък дали ще останат същите вижданията на въпросния политик но по въпроса за преговорите с Обединеното кралство, преди всичко трябва да отстояваме интересите на гражданите ни. Не искаме нито един гражданин да пострада в този процес, нито гражданите на Обединеното кралство, които живеят на, в континентална Европа, нито граждани на европейски, с които живеят на острова. Второто нещо, което съм убеден, че трябва много да внимаваме. на 56 години съм и милото споразумение в Северна Ирландия беше един от най-светлите моменти в политическият ми, в, както си спомням, политиката. Всички си мислеха, че това никога няма да се случи. И това е нещо, което нямаше как да се случи без а, помощта на Европейския съюз. И ние носим отговорността. Незабавната отговорност, но също така отговорност към поколенията, които ще дойдат след нас, да опазим и да гарантираме успеха на миналото споразумение. Много трябва да внимаваме какво се случва на острова до Англия, както в Северна Ирландия, така и в Република Ирландия. Тази цел надхвърля моментните ни интереси. става дума само ще има ли отново граница или не. Това е един от най-важните мирни проекти през последните 40 години и никога не бива да допускаме той да бъде поставен под въпрос от преговорите за излизане на Бленото кралство от Европейския съюз. И на трето място, най-общо, нека да се опитаме да смекчи, да, да сведем до минимум щетите. Това е един развод, който искаше едната страна, не двете. Аз лично продължавам да смятам, че това е една ужасна трагедия, но все пак тя се случва, тя е факт и трябва да се опитаме да сведем вредите до минимум. Брексит ни доведе до поредица от а, други решения за допускане на Европейския съюз от други държави членки. Дори и държави членки, по които имаме различия в някои отношения, като Унгария и Польша. Въпреки всичко, в тези държави продължава да има огромна подкрепа за Европейския съюз, 80% дори повече в някои случаи. Така че очевидно може да имаме неразбирателство по дадени теми, беше много интересна кампанията, която започна президентът Орбан Стоп Брюксел. Бяха кампаниите в метрото в Будапешта, което беше построено участие с средствата от пести фондове. е. А след кампанията лозунга беше Унгария е горда европейска държава. Защо? Защото господин Орбан си дава сметка, че по-голямата част от унгарците са убедени, че са част от европейското семейство. Така че дебатът не може да се опише само в черно и бяло. Много са нюансите в него и ми се струва, че нямаше особено голям ентусиазъм в Чехия след призива на президента им? Какво смятат да го нарекат чексите или както смятат да определят напускането на Европейския съюз, но ми се струва, че чехите не последваха много този призив. А между другото, Една от най-хубавите неща, неща за Чешката република е дълбоко вкорененото чувство за ирония на по-голямата част от чехите, които познавам. И ми се струва, че те подходиха е, със същата доза гласовна ирония към коментарите на президента Клаус. Но е, че, Чешката република е страна с много високо равничен скептицизъм към Европейския съюз. Но дори е в Чехия, според пушната на Европарламента, подкрепата за Европейския съюз се увеличила след а, резултатите от отхвърлянето в Единото кралство и избирането на Тръмп за президент в Съединените щати. ще съчетая отговора си на въпрос на Гоша Кауфман за правовата държава и върховенството на закона. Господин Лепотън, когато говорите за, вътре, за вътрешните работи в Полша, самата идея да сте част от организация, в която се гарантира върховенство на закона като нашата, е, че подписвате споразумение, в момента, който го подпишете, то става право обвързващо за вас. И не може да кажете е само възоснова на националната суверенитет. Да, има договор, обаче поради наличието на, на национална суверенитет ще си изберем какво да прилагаме от този договор и какво не. Независимостта на съдебната система е толкова фундаментален въпрос, че ако изобщо има някакво съмнение за независимостта на съдебната система, би било поява на нехайство от страна на Европейската комисия, ако не изразим съмненията си. И ми се струва, че независимостта на съдебната система може да се представи под различни форми, но преди всичко значи, че законодателната и изпълнителната власт нямат контрол над съдебната власт. Мисля, че това е общоприятият принцип. И ако в някоя държава членка се забелязват тенденции за засилване на контрола на правителството над съдебната система, ние сме длъжни да го заявим. И ние го правим вече по година по възможно най-конструктивен начин, чрез изпращане на писма, препоръки, но това не е доведе до някаква вариация от страна на полското правителство, след което, разбира се, моите действия бяха представени като еднолично нападение от страна на господин Тимерманс към Полша. После пък се окаже, че и много други водещи полски политици биха искали да се започне някакъв диалог с Европейската комисия за намиране на решение. Затова се надявам някой в Варшава да поеме инициативата и да започнем един диалог и да ни предложат как може да се сложи край на систематичната заплаха към върховенството на закона, което към момента, за съжаление, е на лице. Смятате, че това е намеса във вътрешните работи на Полша? Смятате ли, че има намеса, когато предприемем мерки, когато стане въпрос за, за конкурентоспособността или свободната конкуренция? Смятате ли, че има намеса в случаите на съмнение за държавна помощ? Намесваме се, защото това изисква нас договорите. Всички държави членки са подписали и ратифицирали тези договори. Зададохте въпрос и за Унгария. В случая с Унгария започната процедура за нарушение и много ясно заявихме каква е нашата позиция като европейска комисия. Унгарското правителство ще има възможност да реагира, ще има възможност да изводи своите позиции и ще видим къде ще се стигне. Така протича процедурата. Има подобни процедури, които се водят непрестанно с различни държави членки. Миналата седмица беше започната процедура срещу Унгария, но също така и срещу една друга държава, която добре познавам, а именно Нидерландия. Тоест, такива процедури за нарушения се е, протичат съвсем редовно. но Това е естествена работа между Европейската комисия и държавите членки и тъй като процедурата все още тече, не съм в състояние да коментирам конкретният случай. В момента тече, течат, текат преговори с унгарското правителство. Същото въжи и за закона за убежището. Изпратихме писмо, за да осведомим европейско, правителство. А сега се връщам отново на въпроса за комитологията. Искаше ми, сме, искаше ми се да сме постигнали повече напредък в тази област. Но повече от 20 години вече се занимавам с комитология по различна форма. И неизбежно ще се окаже това ябълката на раздора между съвет и парламента. Едните предпочитат делегирани актове, другите актове за изпълнение, а пък в Европейската комисия ние предпочитаме да намерим едно решение, което да удовлетворява всички. Предпочитаме също така и решение, което не винаги ни дава възможността на нас да вземем решение, когато държавите членки не могат да го сторят. Всички знаете какво се случи с ГМО. Всички знаете какво се случи с глифозата не можете да се споразумете помежду си, след което всичко прехвърляте на Европейската комисия и ги оставяте да се оправя с цялата каша. Не може така да се работи. Не защото смятам, че е, е вредно за Европейската комисия, което между другото е. Основният проблем е, че създавате в общественото мнение впечатлението, че това е нещо, което вие не искате, държавите членки не искат, но бюрократите в Брюксел ни го налагат. Ами, разбирам Жан Клод когато заявява, че му е омръзнало и че не иска това повече се повтаря. Ако искате глифозата да продължава да се използва въз основа на научни доказателства, заявете го ясно и открито, а не приписвайте това решение на Европейската комисия две са основните ни цели с процедурата по комитология. Първата е да се опитаме да намерим компромис между парламента и съвета и няма да скрия от вас факта, че обикновено позицията ни е по-близка до вашата, колкото до съвета, но това го знаете. На второ място, искаме да създадем една система, в която всеки да си поема отговорността, а не просто да прехвърля тази отговорност. По въпроса за лицата, подаващи сигнали за нередност, и в момента работим по темата. Знаете, че проведохме обществени консултации, които скоро приключиха. Ще се опитам да намеря точния брой, но наистина получихме много голям брой, близо 6000 отговора. Над 200 от които от органи... организации на заинтересованите лица. Но имаше също така и заинтересовани граждани. Моля да ни съдомите каква е вашата позиция. Това ще ни помогне да изготвим окончателното си решение. Много внимателно чух коментарите по въпроса. Господин Андерсон попита какво ще се случи, ако Обединеното кралство размисли Ами струва ми се, че предвид настоящите обстоятелства е по-възможно адът да замръзне, отколкото Обединеното кралство да си смени мнението. А това, което казва господин Ферховстат по темата е позицията на господин Ферховстат. И е чисто хипотетична постройка. Аз лично ще прием, бих приел Обединеното кралство с отворени обятия, ако ще отново да се върне в Европейския съюз. Но пак казвам, това ми се струва доста невероятно. Много ясно чухме, че това няма да се случи пак днес от господин Дейвис. Брексит ще се случи. Онези от вас, които отблизо следят случващото се кралство, знаят, че ще се случи. Въпросът е как ще се случи и какво точно ще се случи. Се надяваме да получим малко повече яснота от правителството на нейно величество в това отношение съвсем скоро. Такава е в момента работната хипотеза на Европейската комисия и ми се струва, че тя е доста реалистична. последователността на законодателните актове. Господин Фос, напълно съм съгласен с вас. Има обаче един проблем с две измерения. Първото е, че работим въз основа на 27 или 28 понякога сравними, но все пак различни правни системи с вече съществуващо законодателство в съответната област в повечето случаи. Тоест не се започва от нула, няма табула раза в това отношение. Хубаво би било, но политическата действителност е малко по-различна. И на второ място, както знаете, във всички тези области започваме преговори, всеки започва от собствената си позиция и накрая в рамките на тристранните преговори или по друг формат трябва да се стигне до някакъв компромис. И ми се струва, че и двамата искаме да се стигне до някакъв компромис, който да може да проработи за крайният потребител. Именно тук са притесненията ми. Много често поради прекалената сложност на преговорите, нуждата от постигане на компромис става по-важно самото съдържание на компромиса. И в крайна сметка от това страдат а, хората, които трябва да прилагат законодателството или да транспонират социалното законодателство. В някои случаи това са потребители, гражданите, в други случаи това са предприятия или пък държавните администрации. Ето защо чест в Международното споразумение за по-доброто законотворчество искахме да има оценка на въздействието не само в основа на предложението на Европейската комисия, но и оценка на въздействието на постигнатия компромис, ако има съществени промени по предложението на комисията, защото в момента всичко, може да прави Европейската комисия, е да използва атомната бомба в това отношение, а именно напълно да изтегли своето предложение. Но аз бих искал да има а, независим външен орган, който да направи оценка на това дали е из, из, приложим на практика компромис, ако такъв бъде постигнат. По въпроса за, електро, за електронната самоличност, ако не се лъжа, днес следва ще се срещнете и с колегата Ансип, който е в по-добро положение да ви отговори. Оф, трябва да малко да позабързам. В член 7 вече споменах а, въпроса. Системата може да проработи само ако всеки поеме своята отговорност. Миналата година а, на няколко пъти бях главен герой не само в гръжата Випорда, а и в Европейския парламент. Щях да съм герой, ако бях активирал член 7. това нищо нямаше да промени, защото нямаше да получим точно подкрепа в Европейският, в съвета, извинете, за да започнем процедурата. Това е политическата действителност. И продължавам да съм убеден до ден днешен, въпреки всички лични нападки срещу мен от този ден до сега, продължавам да смятам, че диалогът е най-добрият намерят начин за разрешаването си проблем. Диалогът обаче може да даде резултати само ако съответната засегната държава членка си дава сметка, че всички останали държави членки също искат да намерят решение и също са готови да подкрепят Европейската комисия, за да гарантираме, че ще намерим някакво решение. А понякога ми се струва, че всяка държава членка се живее в собствената си крепост и най-страшното е нещо, което може да се случи е да посочим с пръст друга държава членка, просто няма как да се работи в една общност, основата се на върховенството на закона, каквато сме ние. Много сме добри в правенето на критики към държавите кандидатки, други държави, когато има проблеми за върховенството на, на закона. Когато обаче съветната държава стана държава, членка на Европейския съюз, ми се струва, че е доста по-сложно да се отправят критики и ми се струва, че това до участие е наследство от лошият ни опит с ФПА и правителството в Австрия. Виждам го в съвет по общи въпроси, Надявам се да намерим някакво работно решение. Но видях и, че госпожа Интвелт в едно интервю наскоро вече не, не искаше нови структури, а по-добра координация на съществуващите структури. Ако това искате да постигнете, абсолютно са на ваше разположение. Ваши човек съм, нека да видим как същите структури могат да работят по-ефикасно, за да може повеките на върховенството на закона да не се извършва само в някои държави членки, а систематично във всички държави членки. По въпроса за мигрантите отново трябва да постигнем консенсус между държавите членки. Често това засяга много болезнен, но съответните държави членки, както за всички знаем. И много често играта, заиграването с страха на хората води до политически победи. Такова е положението, затова се надявам, че ще можем да намерим някакъв начин да разрешим положението заедно. Ако държавите членки се дадат сметка, че разпределението на квотите е последната много малка част от пъзела, за който питаме да решим една много тежка криза. За другите елементи са по-добра охрана на външните граници, по добра политика за задължителство с африканските държави, по-добра интеграционна политика, по-добра политика на връщане в случай на нужда и ако по различни причини, както през 2015 година се случи с Гърция и Италия, няколко държави членки се окажат абсолютно неспособни сами да се справят с а, а, избухнала криза, както това се случи през 2015 година, тогава няма да се прилага автоматично регламентът от Дъблин, такава да се помогне на тези държави. И за мен е проблем, когато някои правителствени държавни родители казват, че които се опитват да ни помънят кон, а, културата, защото трябва да приемем няколко стотин или няколко хиляди души, които, между другото, сами сме си подбрали. Трябва малко да обсъдим темата. Защо се прави това? Ами нека да погледнем нещата от другата страна. Страни като моята, които имат а, дългогодишен опит с а, етническото многообразие, не се справили чак толкова добре с приобщаването. И фактът, че някои днес се чувстват а, в правото си да избиват а, съгражданите си по мотиви, свързани с а, джихадизма, е със сериозен проблем. Става дума в някои случаи за хора, които са трет, второ, трето поколение в съответната държава. говори и за Холандия, за Франция, за Обединеното кралство. Така че имам някакво разбиране към вас, но пък е, да откажете да приемете няколко стотин е, беженци, жени и деца от Сирия, напълно не мога да го възприема. Действително смятам, че трябва малко по-сериозно да обсъдим темата с държавите, които имат много ясни позиции по темата. Съжалявам, че отнех малко повече от предвиденото време. Много ви благодаря за поканата. Uh, uh, uh, Председателя, благодаря. Благодаря на първия заместник председател на Европейската комисия, господин Франк Тимерманс. Е, той взе участие в нашето заседание в рамките на структурирания диалог между институциите. Очаквам следващите ни заседания, защото Виждам, че макар, че депутатите не бяха многобройни в залата, обмена беше богат. Благодаря ви. Очаквам следващото ви посещение. Председателя, колеги, продължаваме с пета точка по дневния ред. Искам да дам думата на господин Джулио Ричи от правната служба, който ще ни запознае е, с е, интерституционалното ръководство за изготвяне на проекти за законодателни актове. Е, ако обичате, бъдете възможно най-кратък, защото имаме 15 минути закъснение вече. Благодаря, господин председател. Благодаря за предоставената ми дума. Благодаря ви за това, че ми давате думата. Незабавно след изказването на господин Тимерманс защото е, едно от, защото едно от неговите правомощия като член на Европейската комисия е по-доброто законодателстване. Аз съм тук, за да ви запозная с междунационалното ръководство за изготвяне на проекти за законодателни актове. Става дума за законодателни актове, които се изготвят с обикновена законодателна процедура. Заглавието е дълго, но аз ще очертая границите на това упражнение. Разработването на ръководство изглежда лесно и бързо. Става дума за това как трите институции съвета, комисията и парламента изготвят, като всеки спазва използва правото си е, на е, правоприлагане, да разработват модели, които да бъдат е, модели за работата на всяка институция. В ръководството е определена формата на актовете, но нека не забравяме, че без формата съдържанието не може да се изрази. Представенето е стандарто, защото ръководството няма амбицията да посочва всичко. Посочва се само предвиденото за обикновени ситуации – Ръководството се свежда е, само до актове, които се разработват с обикновена законодателна процедура. Ние не можем да правим всичко, но приложното поле покрива почти всички законодателни дейности. Ръководството е плод на работата на техническия орган, наречен интерституционална група за разсъждение върху законодателната техника на съкратено крител, колкото и трудно да се произнася, има представители на парламента от неговата правна служба, а също така генерална дирекция на Европейската комисия. Става въпрос за генерална дирекция президент. Хосе Емануел направи много важен принос в неговото разработване. Е, е, говорим за практическата му страна. Е, тази група Критъл е, трябваше е, да усъвремени последното издание от 2013 година. Още тогава Критъл трябваше да разработи това ръководство, за да може службите на парламента, на съвета и на комисията да представи цяла поредица от формуляри, които е, вече са заверени и които да служат при разработването на актове при обединена законодателна процедура. В края на 2015 беше готов документа на английски и на френски. В последствие езиковите служби на комисията е, направиха преводи и всички преводи бяха проверени. Е, Ръководство се състои от 4 части с приложение за по-лесни справки. Първата част е образец за актове, втората част е подробен анализ на диспозитива на законодателен акт, после третата част е, един списък на стандартни процедури и накрая поредица от допълнителни правила. Един стандартен формуляр е акт, как се възлагат правомощия, е, как се определят финансови процедури, как се променя акт, който вече е влизал влизал, влязал в сила и как се прилага той спрямо крайния си получател. Тези формуляри, които са предложени в ръководството, не са измислени от групата Крител. Тя просто ги е обединила, понякога ги е извлякла от различни текстове, като например споразумението с законодателство и неговите приложения или споразуменията е, от, за главни насоки от 1998 година. Нека не забравяме и договорите и постоянната съдебна практика на Европейския съд. Наличието на тези формуляри не му прилага специален статут. Е, по този начин не се променя статута на съответните формуляри, е, просто по-лесно се намират. Те са систематизирани в това ръководство. Така че ръководството се използва най-вече в електронен вид. Можете да я намерите в интранет страницата на Европейския парламент. Има връзки с всички източници, постоянното усъвременяване и то едновременно на всички езикови версии. Е, така че това е котия с инструменти на разположение на законодателя. В това ръководство той може да намери формуляри и е, трябва да има предвид, че все пак те се приемат от останалите институции. Но законодателят е свободен да се отдалечи от тях съобразно конкретната ситуация и ако тя го изисква. Е, другата служба, която помага на законодателите, намира в това ръководство примери за решения, за да могат да се приведат в изпълнение определени текстове за намиране на бързи решения. А освен това, нали, езиковите служби е, са е, направили координация на деликатни пасажи в законодателните актове. Е, е, никак не е лесно законодателството да бъде преведено на всички езици на Европейския съюз и правната сигурност само нараства от това. Благодаря, господин председател. Председателя, благодаря. А, е, дали депутатите имат коментари по направеното изложение? Очевидно не. В такъв случай благодаря господин Екчи за вашето изложение. А ние пристъпваме към шеста точка от дневния ред. Умен на мнение по електронното публикуване на официален вестник на Европейския съюз. Аз съм докладчик Искам да ви запозная накратко с работата, която се върши в момента. Говорим за предложение на комисията, чиято цел е преразглеждане на регламент 216 наклон на черта 2013 за електронното публикуване на официален вестник на Европейския съюз. Там се създава правилото, че електронното публикуване а, би трябвало да отговаря на изискванията на ОДЖИ, докато а, неговата версия на хартия ще има правна стойност а, само при изключителни и временни случаи при е, непредвидено спиране на електронното публикуване. Е, регламентът от 2013 година целеше засилване на правната сигурност, като разшири достъпа до европейското законодателство, за да може всеки да разчита на електронното публикуване на официалния вестник, защото по този начин версията се усъвременява и освен това е по-пълна е, Регламента предвижда електронното публикуване на официалния вестник на Европейския съюз ще предвижда електронен подпис съобразно директивата 99 наклон на черта 93 по общата рамка, която урежда електронния подпис – тази директива е, беше отменена и заменена в последствие с регламент 910 наклон на черта 2014. Е, с този регламент се въвежда възможността за обнародване на документ с предварителен електронен печат. Правното основание, предложено от комисията, е член 353 е, от договора за функциониране на Европейския съюз, така наречената клауза за гъвкавост, която се използва и за регламенти, е, по които се предлагат изменения. Е, това предполага и процедура за даване на съгласие. Пред парламента има две възможности. Или да одобри, или да отхвърли направеното предложение. Водещата комисия може, ако е необходимо, да разработи доклад, като по него се предвижда незаконодателна резолюция, в която се посочват причините, поради които парламента отказва да даде съгласие или, ако е необходимо, е, да отправи препоръки във връзка с е, приложението на предложения акт. Предложеното изменение е във връзка с новите разпоредби за електронния печат в горепосочения регламент 910 наклонена на черта 2014. Този регламент беше прият по силата на обикновена законодателна процедура. Решението беше взето на основание член 104 40 от договора за функциониране на Европейския съюз е, по мерки за хармонизиране на вътрешния пазар. Е, това повдига въпроса правното основание за преразглеждане на регламент 2,60 наклон на черта 2013, 2016 наклон на черта 2013 е, трябва да бъде клаузата за гъвкавост дали правното основание може да бъде клаузата за гъвкавост. Е, това са въпросите, е, които са възникнали за момента. Има ли коментари от страна на депутатите? Очевидно не. Господин, госпожо Кафман, искате ли да вземете думата? Благодаря, господин председател. Искам да задам един въпрос. Не съм сигурна, че разбрах до край това, което казахте. в качеството ви на докладчик, вие незаконодателен доклад ли искате да напишете или просто споменавате възможността за разработването на такъв доклад, ако се окаже необходимо? господин Свобода. Е, това са първоначални мисли и въпроси. Аз ще разработя доклад и в последствие ще се върна на доклад. Ясно ли е? Господин Север от службата за публикациите и господин Григолон от Европейската комисия. Някой от вас иска ли да вземе думата по този въпрос? Благодаря, господин председател. Емануеле Грегоре. Е, съвсем накратко във връзка с графика. Доколкото знаем и съобразно информацията, която получаваме от колегите от съвета, е, те възнамеряват да се занимаят с въпроса по време на втората част на естонското председателство. Исках да внеса това уточнение във връзка с предвидения график. Това е всичко, което имам да ви кажа. Благодаря. Председателя, благодаря. Ако няма допълнителни коментари, с, с съгласието на настоящата комисия аз ще разработя проекто доклада и правното основание за това предложение ще бъде е, проверено съобразно правилото по член 39. И така продължаваме с седма точка от дневния ред. А, и именно съображение по проекто доклад по прилагането на директива 2004 наклон на черта 35 Незабавно давам думата на госпожа Ферара като докладчик. грация, президенте. Много благодаря, господин председател. Минаха месеци на интензивно слушане, на интензивна работа, на интензивни проучвания и най-накрая можем да представим проект на директивата за екологична отговорност. Знаете, целта е да се предотврати и да се отстранят екологичните щети. Идеята е да имаме общи правила за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети и това да става на разумна за обществото цена. Знаете, че има и един член 122, ако не се лъжа, от договора, по силата на който ще се извършва тази дейност. Следва да се определи в началото кога има измеримо нанасене на щети, е, на природата има различни категории екологични щени. Тук трябва да спомена щети върху водите, върху сушата, върху определени местообитания, върху определени видове и така нататък. Информацията, която получихме, дойде от различни източници, споменавам ги в обяснителния меморандум, получихме много ценна информация и в рамките на един семинар, организиран от комисията МВ, тук трябва да спомена колегата Бенедикт Явор, искам да спомена и едно събитие, което се проведе на 11 април. Директивата уточнява каква ще бъде отговорността на всички оператори в случай, че има нанасене на щети и има конкретен списък в приложение 3 на директивата. В него пък се изброяват различните видове, дейности и щети, които могат да бъдат нанесени. Говори се конкретно за нанасене на щети по непредпазливост или поради небрежност между другото, приложното поле на директивата е ограничено, защото тя говори само за определени типове щети върху водите, върху биоразнообразието, върху сушата, както вече споменах. Има и един по-съкратен списък с щети. Има не е много голяма сигурност относно режима на отговорност по член 4. Много различни проучвания има от комисията в тази връзка. Има и доклади, изготвени във връзка с член 18, параграф 2 от директивата, позната като ELD, е директивата за екологичната отговорност. Основните пропуски е, се идентифицират. Е, сред тях е, можем да споменем липсата на административни процедури, които могат да бъдат предприяти от различните правителства в случай, че има нанасене на екологични щети. Проучванията на комисията показват, че за много държави членки е много трудно да се приложи тази директива ДО и ето защо те продължават да използват своето вътрешно законодателство, когато има нанасене на екологични щети в рамките на съответната страна. Това води до недостатъчно добро прилагане на законодателството в случай, че има възникване на екологична щета. Смятаме, че е много важно да се хармонизират и системите за обезпечаване, за финансово обезпечаване имам предвид. В някои случаи, когато не може да се идентифицира отговорното за щетата лице, или пък когато самото лице е обявено в несъстоятелност и не може да се спази принципа за мърсителя плаща. Точно в тези случаи системите за финансовата отговорност са изключително важни. Директивата не пречи на държавите членки да предприемат още по-категорични мерки за обещетяване, но би трябвало, ако не друго, поне да е, се уточни правило за така наречената вторична отговорност въз основа на модели, които вече съществуват в Унгария, Франция, Полша или Великобритания. Ако една компания се продаде след е, някакво бедствие или катастрофа, трябва да се е, знае и ще се счита, че има и солидарна отговорност, и отговорност на отделното лице. Има някои щети, които не могат да бъдат обезпечени по силата на стандартните гаранции. Например, когато има мащабни катастрофи или мащабно нанасене на, на екологични щети, Понякога знаем, че е, има е, катастрофи, които са свързани с е, изпускането на вредни вещества в атмосферата, които оказват изключително тежко, понякога пагубно въздействие върху здравето на хората и въобще на живите организми. Понякога минават поколения, за да бъдат залечени последиците от подобни щети. В човешкото тяло настъпват трайни промени. В такива много тежки случаи трябва да има система за обезпечаване, да не говорим, че има масово замърсяване от някои фабрики, замърсяване, което тече в продължение на много дълги години и се нанасят необратими щети на флората, фауната, на различните природни пейзажи и така нататък. Когато говорим за различните дейности, когато говорим за различната отговорност на операторите, на субектите, следва да споменем важността на приложение 3. В повечето случаи в държавите вече има системи за финансово обезпечение, т.е. и самите пазари имат известна доза саморегулация. Застрахователните компании отчитат тази тенденция, те обаче казват, че финансовите гаранции могат да бъдат подобрени още повече, особено чрез предоставяне на повече информация за някои дела с екологичен характер в Европейския съюз. Ние смятаме, че съответно законодателя би могъл да предвиди разпоредби, които да улеснят застрахователните компании, когато те искат да разпространяват информация и да разпространяват въздействието и влиянието на своите обезпечителни схеми на, на по-широка основа. Понякога е, предоставянето на финансово обезпечение трябва да се превърне в нещо задължително по е, силата на разпоредите на директивата. Необходимо е, освен това, да се е, създаде регистър, национален и европейски регистър на оператори, които се занимават с рискована дейност. Тук отново трябва да спомена приложение 3 на директивата. Смятаме, че трябва да има и много стабилна система за контрол на операторите, които извършват рисковани дейности. В един конкретен член споменаваме националната администрация. Тя не винаги разполага с най-ефикасните процедури за справяне с такива екологични щети и ние смятаме, че комисията трябва да подобри своята обучителна програма, що се отнася до изпълнението на директивата. Необходимо е да се провеждат срещи с представители на националните експерти, когато говорим за превенцията, искам да подчертая важността на превентивната култура. Много е важно да се създадат системни информационни кампании. Би било добре да има стимули с всякакъв характер, например данъчни стимули за онези, които правят всичко възможно, за да предотвратят щетите върху околната среда. С удоволствие ще чуя вашите виждания по а, моя текст и съм готова да разгледам и вашите евентуални изменения. Благодаря. Месис Ютеланд. Госпожа Юте Гютеланд. Uh, благодаря, господин председател. Искам в началото да благодаря на докладчика. Искам да я поздравя за проекта на този доклад. Докладът е изключително всеобхватен и много обещаваща. Искам да кажа, че минаха 13 години от приемането на ДО и е много важно комисията да направи преработка максимално бързо. Затова ми се иска във вашия доклад да се призове по-бързо за приемането на нов текст. Госпожа Ферара вече каза, че е изключително проблемен факта, че прилагането на директивата е много различно в различните държави членки, тъй като има различни трактовки и тълкуване на праговите стойности за това какво представлява щета върху околната среда. Всъщност една от основните пречки за прилагането, ефикасното прилагане на ДЕО е точно този факт. Освен това, кога една щета може да се счита за щета върху околната среда? Прага е твърде висок, затова ще предложи изменение в тази връзка. На следващото място много е важно да призовем комисията да определи отговорност за щети нанесени както върху околната среда, така и върху човешкото здраве. В тази връзка бих искала да приканя докладчика, а и тя самата го спомена, да включи текст, в който се казва, че стотици хиляди умират в Европа всяка година поради замърсяването на въздуха. То причинява сърдечно-съдови заболявания, но не само. Както знаете, има нови научни доказателства, че замърсяването на въздуха от страна на промишлеността, от страна на автомобилите, оказва сериозно негативно въздействие върху здравето на хората. Но не само върху здравето на хората, оказва негативно въздействие върху еволюцията и върху биологичните баланси, върху биологичното равновесие. Знаем за въздействието на Дизелгейт и трябва да действаме. Аз съм докладчик сянка от името на социалистите и демократите и приветствам призива към комисията да се преразгледа тази директива, позната като ДО, и това трябва да стане максимално бързо. Трябва да се говори по-конкретно обаче за замърсяването на въздуха поради съществуващото законодателство за емисиите от автомобили трябва да се подведат под отговорност, под финансова отговорност автомобилните производители и ако това се случи, ще имаме много по-ефективна превенция на екологичните щети, както и ефективно заличаване на тези щети. Освен това, смятаме, че трябва да има ефикасно прилагане на принципа мърсителя плаща. Благодаря. Благодаря. Не виждам някой друг, който да желая да се изкаже. Може би комисията иска да каже няколко думи. Комисията също не желая. Съответно, правилно ли разбирам, че крайният срок за внасяне на изменения е 22 юни 2017 година? Така приключваме с точка 8, казва председателя и се извинява. Приключваме с точка 7 и продължаваме с точка 8. Размяна на мнение относно взаимното признаване на решенията за обезпечаване и конфискация. Аз съм докладчик в сянка тук. Нека да ви кажа следното по тази тема. Неодавнашно проучване показва, че незаконните пазари в Европейския съюз генерират приблизително 1% от БВП в Европейския съюз. Тази цифра, тези данни са от 2010 година. Ако се отнеме печалбата, възможностите за печалба на престъпниците и ако гарантираме, че престъпността не е свързана с финансова изгода, ще имаме много положително развитие. Конфискацията на активи, генерирани чрез престъпна дейност, има за цел да попречи на съществуването на престъпността, включително на организираната престъпност. Освен това, смятаме, че трябва да обезпечим жертвите на престъпления, хората станали жертви на престъпления поради такава дейност. Съществуващата статистика не е кой знае колко, информацията не е кой знае колко голяма и смятаме, че възстановяването на средствата, които са били обект на престъпна дейност, не се случва както трябва. 98,2% от средствата, които са придобити чрез престъпна дейност, никога не се възстановяват. Ние смятаме, че би трябвало да се конфискуват повече средства и печалби, които са осъществени в следствие на престъпна дейност. Това трябва да се прави и чрез прилагане на законодателството на границите. След влизането в сила на Лисабонския договор, конфискацията стана много важна на европейско ниво. Тя представлява ефикасен инструмент за борба с организираната престъпност. Директива 2014 наклона на черта 42 създава минимални правила за обезпечаване и конфискация на активи придобити чрез престъпна дейност в Европейския съюз. Тази директива беше приета преди известно време и при нейното приемане в една съвместна декларация парламента и съвета призоваха комисията за следното. Цитирам да се представи законодателно предложение за взаимното признаване на решенията за обезпечаване и конфискация и то максимално бързо. Като се има предвид необходимостта да се създаде цялостна система за обезпечаването и конфискацията на активите, придобити чрез престъпна дейност в Европейския съюз. Край на цитата. Настоящото предложение на комисията идва като ответна реакция на празните места на пропуските в съществуващите инструменти за взаимно признаване и идва като ответна реакция на призива на съзаконодателите. Предложението стъпва на съществуващата система за взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация. Освен това, сега се отчита факта, че държавите членки са развили нови форми на обезпечаване и конфискация на активи придобити чрез престъпна дейност. На европейско ниво се предвиждат сега минимални стандарти за решенията за обезпечаване и конфискация. Тези стандарти са е още в директивата 2014-42. Тази директива естествено подобрява възможностите на държавите членки да обезпечават и конфискуват активи, придобити чрез престъпна дейност. Настоящото предложение обаче е насочено към трансграничното подобряване на решенията, на прилагането на решенията за обезпечаване и конфискация. Съответно, е, тук сега имаме за цел да покрием взаимното признаване на всички видове решения за обезпечаване и конфискация, прияти в рамките на наказателните производства, включително конфискация от е, трети страни, така наречената разширена конфискация и така наречените заповеди за конфискация, които не се основават на влязла сила присъда или съдебно решение. В тази връзка бих искал да предложа да обсъдим това предложение и ви приканвам да направите предложение за това как да направим предложението още по-добро, учитайки естествено европейската законодателна рамка. Някой иска ли да коментира госпожа Кауфман? Äh, Благодаря ви, господин председател. Ще бъде съвсем лаконична. Смятам, че говорим за едно много важно досие. Споменахте, че близо 110 милиарда за 2010 година се изчислява общи обмен на незаконната търговия. Това е това са загуби за всички ние, за това и продължението на Европейската комисия е достойно за похвала. Целта му е да опусти законодателната рамка и да разреши по-ефикасно трансграничните проблеми. Подходът според нас е напълно уместен. Въпросът за стандартните формуляри, които да се използват в целия Европейски съюз, според мен също е добра идея. Тези формуляри ще подобрят ефикасността но смятам също така, че трябва внимателно да проверяваме за кои е, лица засягат тези мерки, т.е. трябва да се избегне неправомерното нарушаване на неприкосновеността на личния живот. И също така трябва да сме наясно е, какви срокове на обезпечаване или конфискация се предвиждат, би следвало с пропорционални на И последният ми въпрос е свързан с решението за изпълнение на трансгранично обезпечаване или конфискация конфискация. Всички случаи трябва да се гарантира, че правото на жертвите, т.е. че жалбите, които се продават от жертвите, имат приоритет пред а, жалбите или исковете на обществените власти. Това е което исках да отбележа. Благодаря ви. If, if not... има ли въпроси? Ако не, господин Кауфман, как разбирате правото на, как защитата защитането на правата на човека в тази област. Може ли да изясните. Э, да, трябва да бъдем много бдителни и да избягваме всякакво неоснователно нарушаване на прикосновеността на личния живот и за нас като членове на групата на всички демократи това е много важна тема. Да, разбира се, благодаря ви. Не виждам искания за изказване. Така приключваме с точка 8 от дневния ред и продължаваме с точка 9 от дневния ред, а именно разглеждане на проектостановището относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения. Давам думата на господин Фос, който е докладчик. Много ви благодаря, господин председател. Както вече стана ясно и от размяната ни на мнения с, с, с господин заместник председател на комисията. Не съм съгласен с предложението на Европейската комисия. Бяхме си набелязали приоритети за създаването на един цифров пазар и няма да постигнем тези цели чрез едно от предложение на Европейската комисия. Вече съществуват редица економически модели, които няма да могат да се използват след въвеждането на това ново законодателно предложение. Освен това има и несъответствие с общия регламент за защитата на данните. Има проблеми с обработката на някои видове данни и а, всичко това ще има отрицателно въздействие върху обработката на личните данни. Всъщност аз ви предлагам да отхвърнем това предложение на Европейската комисия и да го заменим чисто и просто с следното изречение защитаване на правата на човека и защита на клиентите, когато влизате в стопански взаимоотношения с когото и да е било. Това според мен е напълно достатъчно. Тук се опитваме да изкофим за нормативен акт в правилната насока, но той съдържа редица предложения, които по мое, които по мое мнение не са удовлетворяващи. Може да се опитаме да ги променим, но смятам, че като цяло Европейската комисия трябва да прояви доста повече въображение а не да се придържа към настоящото си предложение, което по някакъв начин не отговаря на действителността на един цифров пазар. Европейската комисия иска да изготви лекс специалис, който да допълва общия регламент за защитата на данните. Но какво точно не ви харесва в общия регламент? Защо смятате, че имаме нужда и от лекс специалис? Задава се и въпрос за поверителният характер на личните данни. Той също трябва да бъде разрешен. Някои смята, че няма нужда, защото общия регламент относно защитата на данните гарантира тази неприкосновенност. Но тук и да искате да разграничим обработката на данните от една страна и електронните съобщения от друга страна, пак трябваше да се спрем само в поверителния характер на съобщенията. При всички случаи, предложението на Костата комисия предвижда създаването на две паралелни структури и аз се опитах да дам една нова насока на депата. Не знам дали съм успял да изкажа всичките си критики към това предложение на Европейската комисия. Но ми се струва, че наистина този текст никак не е, е добре доизготвен. Член 4, например, се позовава на Европейският кодекс за електронните съобщения. Как обаче един регламент, регламент засягащи личните данни може изобщо да влезе в сила преди да е прият самият кодекс за електронните съобщения, без още да е ясно дали този кодекс ще съществува или не. Това е систематична грешка, която следва да бъде поправена. Както вече казах, има и несъответствие с съдържанието на общия регламент за защита на данните и съображения за правна сигурност, трябва да се опитаме да изчистим тези недоразумения. Действително има много, много сериозно разминаване, много сериозна непоследователност. Дайлимите за медицинските услуги, например, са а, защитени по съвсем един начин в рамките на общият регламент и по съвсем друг начин, когато са под формата на метаданни в новото предложение за регламент. Също така се прави разграничение между поверителния характер на данните и обработката на данните. Споменава се интелигентните уреди и свързаните системи, има опасност е, регламента да доведе до неочаквани последици. Например, когато има електронни съобщения между две машини, това смята ли се за съобщение или не. Ако говорим само за поверителен характер на съдържанието на съобщението, тогава спокойно може да говорим и за съобщения, които се предават от, е, от, е, един, от една машина, друга машина. Тук обаче се поставя въпроса за изразяването на съгласие. Как може една машина да изрази съгласие за общуване с друга машина. Към момента в правото съществува само възможността за изразяване на съгласие от страна на физическо или юридическо лице, но по някакъв начин не се споменават тук машини или автоматичен характер на даване на съгласието. Следващият въпрос е свързан с анонимните данни и искането на съгласие. Непълно нелогично е да се иска съгласие на някой, който е предоставил анонимно данни. Не може да искаме от някой да използваме или не тези данни, ако те са предоставени по анонимен начин. Като цяло ми се струва, че с е, това предложение Европейската комисия привилегирова големите дружества, а именно също това искаме да се борим. Тоест предложението по някакъв начин не отговаря на нашите цели и очаквания. Член 5 на предложението. Взима ли се предвид съдържанието на електронните писма или не? също много сложен въпрос. Изобщо се опитах да въведа някои поправки в предложението. Опитах се да ви ги представя по възможно най-спит начин, но като цяло ми се струва, че има проблем по същество с това предложение. Дали защото това предложение ще ни даде възможност да постигнем някакъв напредък в тази област? Това ли искаме изобщо в рамките на единния цифров пазар? Според мен наистина тук липсват редица важни измерения. Много съм недоволен от това предложение. Виждам, че има представители на Европейската комисия. Може би те ще е, искат да представят своята позиция. но на мен наистина ми е трудно да видя каква е съгласуваността между законодателните актове. Да, искаме да увеличим доверието, да защитим правата на физическите лица. Всичко това е прекрасно, но не смятам, че ще постигнем тази цел чрез настоящото предложение на Европейската комисия. Затова и ми се струва, че трябва да се промени подхода като цяло. Благодаря ви. Thank you very И аз много ви благодаря. Госпожа Делово и в роде. Благодаря ви. Изказвам се в качеството си на докладчик в сянка на Ауде. Бих е, искал най-напред да благодаря на господин Фос за извършената свършената от него работа и в частност да му благодаря за това, което тук-що каза. Напълно съм съгласен с неговият подход. Не бих желал общият да поставяме под въпрос общият регламент за защита на данните. Не искам да има паралелни законодателни актове и а, на всяка страна трябва да се избегне липсата на съгласуваност а, между общия регламент относно защитата на данните и предложението на Европейската комисия а, за регламента за електронните съобщения и личния живот. Нямахме много време да разгледаме предложението защото за проекто становището му, защото право да получихме едва днес на обяд. За мен, разбира се, това не е особено голям проблем, но трябва да има равнопоставеност между всички колеги. И се надявам на заседанието на докладчика, с което в сянка в четвъртък, да повдигне ми въпроса, че ще работим при наистина много съкратени срокове. На мен лично ми е трябва малко повече време, за да се запозная внимателно с предложените изменения, но като цяло съм много доволен от подхода на господин Фос. Благодаря ви, госпожа Делово има думата. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че всички можем да се съгласим с едно твърдение и то е, че предложението е много сложно. Опитвам се да се оправя с различните регламенти и директиви и никак не е лесно. Имаме нужда от регламент за поверителния характер на съдържанието. И мисля, че всички сме съгласни по този въпрос. Трудно ми е обаче да се оправя с всичките определения. От една страна говорим за данни, след това говорим за метаданни. Мога да си представя каква е разликата. Данните попадат в приложното поле на общия регламент относно защитата на данните, а въпросът за метаданните вероятно не се засяга в общия регламент. Така че се поставя въпроса за поверителния характер на метаданните. Това е един добър, уместен въпрос и бих искала да го обсъдим малко по-задълбочено. А между другото, съм съгласна, че има проблеми с определенията, има препратки към общия регламент защита на личните данни, но има и препратки към Европейския кодекс за електронните съобщения, доколкото, знам знам сколко ще бъде променен. Така че Кое точно определение ще използваме и как се съчетават помежду си различните определения? А от принципа гледна точка, за нас най-важното е да гарантираме високо, най- възможно най-високо равнище на защита на съдържанието. И тук се обръщам към специалистите, защото в общият регламент се предвижда понятието легитимен интерес, в които случай може да се предприемат действия, които разбира се не значи, че може да се, наруш... да се нарушава напълно неприкосновеността на съдържанието. И според мен това е един принцип, който би следвало да се прилага и за данните, и за съдържанието. Не виждам как може да има легитимен интерес за данните и за съдържанието, освен когато някой не го е поискал. Тоест, в случай, когато е нужен превод, очевидно трябва да се пуска съгласието на потребителят или на авторът на съобщението, защото няма как да се извърши превода без да се изслуша или прочете съобщението. Друг важен въпрос е свързан с малолетните и непълнолетните. В тези случаи, може би, трябва да има някакъв контрол над съобщенията, които те изпращат. Отколкото знам, такава възможност не се предвижда в вчера момент. Това също може би е въпрос, който си заслужава да обмислим. И също така, аз поделям притеснението на господин Фос, но нямам добър отговор на въпроса, а именно не бива да насърчаваме само големите оператори. И тук се поставя въпросът за корабиките. извинете за бисквитките. Знам, че е доста досадно да трябва непрестанно да се е, кликва на някакъв бутон и никой без това някога не чете съдържанието. Очевидно трябва да намерим някакъв е, формат, който да е по-лесно разбираем за потребителите, но все пак по някакъв начин потребителите трябва да може, да има възможност да каже да или не. Повечето не са на тези съобщения, но за една част от потребителите е, възможността да приемат и откажат потребата на бисквитки е първостепенно значение не трябва да им я отнемаме. Това са първоначалните ми коментари. Надявам се да успеем да излезем с единна позиция на нашата комисия. Много съжалявам от сега, но няма да мога да взема участие на заседанието на докладчите в Сянка, за което много съжалявам. Затова се надявам, че ще успеем да се срещнем. Ма... на четири очи с докладчика. Благодаря ви, господин Андерсон, има думата. Thank you. Благодаря ви. Благодаря и на докладчика за неговия доклад. Най-накрая го получих а, а, в превод на език, който разбирам. И най-накрая започнах да си дам представа за доста сложната материя. Първо, разбирам, че докладчика е много критично настроен към член четвърти. Но член четвърти е един от малкото а, разпоредби от предложението, по което той не предлага изменения. Може би може да ни обясни защо. Много ще съм му благодарен. твърди че член 5 може да постави под заплаха съществуването на електронните съобщения и по-точно на електронните писма или на имейлите. Не разбирам как точно това може да се случи. Затова отново ще съм благодарен, ако докладчика може да ни обясни позицията си. А сега по някои по-общи въпроси. Ако правилно ви разбирам, докладчикът не харесва особено това предложение и всъщност се опитва да заличи голяма част от него. Очевидно, докладчика се опитва да защити интересите на бизнеса, колкото това е възможно, и да улесни възможността на дружествата да получават данни, информация за своите, за своите клиенти, доколкото това е възможно. А пак ние в комисията на, в групата на зелените извинете искаме да запазим неприкосновеността на личния живот на нашите съграждани и за това се противопоставяме на позицията на докладчика. Предпочитаме предложението на Европейската комисия като цяло, и предполагам, че ще имаме възможност да обсъдим всичко това по време на заседанието на докладите в Сянка. А време се питам, ще имаме ли достатъчно време, за да окажем нашето становище някакво влияние на водещата комисия Либе. Разбирам, че ние ще приемем нашето становище само ден преди гласуването в комисията Либе. Това няма ли да бъде някакъв проблем? А по другите въпроси предпочитам формулировката на Европейската комисия по член първи, а именно, че предложеният регламента трябва и да доуточни и да допълни общият регламент за защита на личните данни. Като цяло предпочитаме принципа за съгласие. Тоест, обработката на метаданни, например, от а, услу... услугите на електронни съобщения трябва да се осъществява стриктно възоснова на принципа за изразяване на съгласие. Ние не искаме да променяме този водещ принцип, включително по отношение на бисквитките. И като цяло винаги подкрепяме всякакъв вид законодателство, което предвижда по-строги мерки за защита на личните данни. Също така, бихме искали да се включи за забрана на офлайн използването на бисквити при използване на Bluetooth или Wi-Fi. Принципът защита на личните данни при изготвянето на направният акт са важни принципи, трябва да се включи в този законодателен акт. Освен това, директният маркетинг трябва да бъде допустим само в случаите, когато потребителят се съгласил с него. Надявам се докладчика да се съгласи с нашите предложения. Uh, does the Commission wish to speak? We have Mrs. Panu from DG Connect. Генерална дирекция Connect. Да, благодаря, господин председател. Благодаря, че ни давате възможност да кажем няколко думи. Особено по казаното от докладчика господин Волс. Благодаря за становището. Ще се опитам да изясня някои въпроси. Чухме, че всички са съгласни, че въпросът е сложен. Мисля, че това е един общ подход. Виждаме обаче, е, че е, този подход не ни подкрепя не ни подкрепя и ще видим какво ще стане на заседанието на докладчиците в Сянка. Може би дискусията ще трябва да продължи. Целта е, е висока степен на защита на личните данни в е, духа на регламента за защитата на личните данни. Тези нови правила разширяват обхвата е, към личния живот, които обикновено се прилагат от операторите в момента, така наречените over-the-top оператори, които не бяха покрити. Въпросът е, че сега имаме директива за електронния личен живот. Не започваме от нула Просто добавяме тази част от приложното поле. Знаем, че потребителите в много по-голяма степен използват такива услуги и са обезпокоени от употребата на личните им данни. Така че, вместо директивата, ние прилагаме регламент, защото смятаме, че това предоставя правна сигурност на пазара, както за потребителите, така и за операторите. На спецификата е, ще се върна някои от точките от предложението. Идеята, е, че тук говорим за личен живот, е, които гарантират както съдържанието на съобщенията, така и метаданните, кога е направено обаждане, откъде и така нататък. Защото това може да засяга чувствителни лични данни. Ако лицето не даде съгласието си, то тогава данните трябва да бъдат анонимизирани или заличени освен ако не са необходими, примерно за фактури. Примерно, е, когато говорим е, за обработка на данни или метаданни, операторите трябва да имат възможност да предлагат допълнителни услуги и да развиват е, дейността си. Така че на пазара всички трябва да работят по един и същи начин. Например, операторите могат да предлагат марки, къде, карти, където е, личи присъствието на индивидуални лица и по този начин транспортните дружества е, са улеснени в работата си. Така че ние е, улесняваме използването на данните. Колкото до правилата за бисквитките, въпросът е да са по-благосклонни към потребителите, трябва да изясним точката за това към кого се прилагат тези правила. За всички участници към пазара. Не само към големите играчи, но и към малките. Няма разграничение между тези, за които са насочени правилата. Идеята е да имаме прости устройства за браузъри, за да може потребителя да поеме контрол е, като приема или отказва бисквитки или други идентификатори. В предложението се пояснява, че не е необходимо съгласие за е, кукис, които не навлизат в личното пространство. Тоест, това е разяснение, което помага на пазара. Примерно да си спомня номера на картата ви, когато купувате онлайн. Примерно, е, освен това, за веб-сайтовите, е, броя на посетилите ги, тук също не е необходимо съгласие. Тоест, тук съгласието не е необходимо, защото е, не води непременно до подобряване на защита на личния живот или поверителността на данните или да помогне на операторите. Друга точка. Предложението за заличаване при преки съобщения за от маркетингово естество. Ние говорихме с различни организации и е много важно Примерно при електронни писма, СМС, трябва винаги да се получи съгласието на потребителите. Това е от гледна точка на потребителите е много важно. Но в зависимост от националното законодателство хората могат да бъдат защитени по подразбиране или да не бъдат контролирани по силата на маркетинг. Това е доста важно развитие от настоящите правила за личния живот, но за съжаление те бяха предложени за заличаване. Колкото до дефинициите, когато направихме предложението, искахме да сме сигурни, че това е, е, е в дух с два инструменти. Първо, регламента за защита на личните данни и второ, е, е, кода за, кодекса за електронните съобщения. Тук също се стреми сигурност на пазара. Кодекса в момента се обсъжда. Идеята е, че при условие, че двата текста са успорени, те ще бъдат прияти едновременно, ще се създаде сигурност. Ние не сме пренебрегнали въпроса, тъкмо обратното. Ние искахме е, да има хармонизиране с е, GDPR и с е, новия обхват за електронните съобщения. Това са кратки пояснения. Ние току-що прочетохме доклада, но ние сме готови да работим с вас и да предоставим допълнителни пояснения. Председателя, не знам, госпожа Фокс, иска ли да вземе отношение? Е, е, може би ще трябва, е, след като господин Фокс се изкаже, да направим кратко предлож... кратка почивка, защото господин Асип трябва да дойде. И, първо, искам да кажа, че метаданните са лични данни. Кой се обадил, колко време е говорил, с кого е говорил и така нататък. Според нас това са лични данни. Колкото до е, съответствието с е, кодекса за съобщенията, това трябва да остане. Това трябва да остане. Колкото до член четвърти, Това също е кодекса за съобщения. Аз съм внесъл промяна в срока за транспониране, за да може успоредно с кодекса за съобщения да можем да приложим и директивата или този регламент. Ето защо член 4 не е претърпял промяна. Аз може би ще променя срока за транспониране. Това ще видите малко по-далеч в текста, по член 5. Тук нещата стават интересни. Електронните писма, но това е хипотетично, въпрос на тълкуване. Та, да. за електронните писма е, въпросът опира до намеса в е, общуването. Подслушване, е, стокиране на данни и така нататък. Ако искаме е, тези данни да бъдат е, унищожени колкото се може по-бързо, особено при съобщения от тип електронно писмо, Данните се прехвърлят от сървър на сървър и в последствие са унищожени, но трябва да се види какви са конкретните последица от текста в настоящия му вид. На следващо място интереса на производителите една последователна правна система върви в посока на интересите на е, индустрията. Именно точно това защитавам. Правната яснота е необходима. Самите потребители ще могат да се възползват от тази яснота, от това, че могат да се доверят и е, искам да заявя, че в крайния регламент нещата далеч не са ясни и затова трябва да се отнесем с е, внимание към тях. Колкото до големите предприятия и за малките средни предприятия, комисията каза, е, правилата трябва да се отнасят и за големите предприятия, както и за малките и средни предприятия. Но, за разлика от големите предприятия, малките и средните не винаги могат да спазват всички правила. Колкото до правилото за бисквитките, мисля, че то благоприятства големите дружества, точно обратното на това, към което се стремим. Последна забележка във връзка с съгласието. Ние сега се спираме конкретно на това съгласие, но според мен това може да е, породи опасност за личния живот, защото трябва да даваш съгласие за какво ли не е аз мисля, че е, би следвало да се спрем на други възможности, които да заменят е, това съгласие. Защото понякога човек лековато предоставя съгласието си, Тъкмо обратното трябва да има прозрачност, възможност за опт-аут, възможност да се оттеглиш. Може да се предвиди и друга категория данни, което не е направено по общия регламент за защитата на данните. Според мен това ще бъде много по-сигурно от обикновено съгласие, защото човек се изнервя, като му задава толкова много въпроси и дава съгласие за едно или за друго и така поставя под опасност личния си живот. Председателя. Е, крайния срок за предложение за изменение 29 е юни. Явно, че няма възражения. Благодаря. Мога ли да помоля господин Джамбаски и госпожа Дълво да отложим обсъждането на докладите им за утре след гласуването? Утре след гласуването. Добре, чудесно. Благодаря. Е, е, а, приветствам с добре дошъл господин Ансип, заместник-председател на Европейската комисия. Добре дошъл в Комисията по правни въпроси по силата на структурирания диалог между парламента и комисията. Господин комисар, незабавно ви давам думата. Благодаря. Благодаря ви за отправената покана. Преди е, две години е, ние предложихме стратегията за цифрови единен пазар и възоснова на тази стратегия е, направихме 35 предложения, 21 от които са законодателни предложения и аз искам специално да кажа, че благодарение на Комисията по правни въпроси постигнахме консенсус по много предложения. Аз е, имах предвид е, да отпадне е, регламента за роуминга. Това беше горещ картоф миналата седмица. Това беше забележително постижение за нашите народи. Говорим и за 700 МГц, без да се внесе разяснение по това предложение. Тук можем само да продължим да мечтаем, но все пак се умяхме да постигнем консенсус, както и Wi-Fi за Европейския съюз. Когато обсъждахме тези въпроси, вашата комисия Юри беше водеща и е, беше много влиятелна е, върху събитията, когато говорихме за преносимостта на цифрово съдържание. Още веднъж свършихте чудесна работа, сумяхме да постигнем съгласие. Следващата година хората няма да плащат толкова високи цени за роуминга и е, е, ще могат да из ползват и от намаляването на данъците върху цифровото съдържание, когато прикосяват граница. Отново, благодарение на Комисията по правни въпроси, незрящите имат по-добър достъп до това съдържание. Не, незрящите или лицата с ограничено зрение. Това са постижения, но в момента стигаме до етап, на който много от тези вече направени предложения ще бъдат готови за окончателното взимане на решение. Аз искам да ви благодаря на Комисията по правни въпроси за сътрудничеството. През май ние предложихме стратегията за единия цифров пазар. Ние открихме области, на които трябва да обърнем много по-голямо внимание. Както знаете, аз водих разговори по платформите онлайн – Прекалено често, в частност малките предприятия, не са доволни. Те казват, е, че е, на практика не могат да договарят по наличието на платформите. Трябва да внесем по-голяма яснота. Е, освен това, трябва да поясним и непочтенната практика на пазара. Изобщо определени принципи трябва да бъдат изяснени. Виждаме как в определени държави членки е, те предвиждат собствени проектозакони или е, закони, е, които са свързани с омразата в Германия, във Франция, в Обедненото кралство. Много други държави членки също разсъждават по тези въпроси. Тяхната цел е да внесат по-голяма яснота какво означава е, задължението за грижа, например. Едновременно с това ние искаме да защитим тези принципи е, съобразно директивата за електронната търговия. Искаме да защитим е, правото на свобода на словото искаме да защитим правото на словото. Е, въпрос е, е, е как да се спази принципа за сигурност в търговията, за, в директивата за електронна търговия. Сега, е, е, в 21 държави членки е, има различни закони за евентуална локализация. Това струва много скъпо и не може да се говори за единен пазар в Европейския съюз. И на трето място се спираме на киберсигурността. Ние предложихме стратегия за киберсигурност през 2013 година. Виждате, че не е чак толкова отдавна. Тази стратегия беше предложена за целия Европейски съюз, но сега виждаме, че киберпрестъпници действат в интернет има неща, които тогава още не съществуваха, но тези лоши момчета можаха да свържат предмети и можаха да създадат доста много де ДОС, извършиха ДДОС атаки и навредиха на, на, на тези, които извършват електронни услуги. Ние е, има глобални центрове за киберсигурност. Трябва да обърнем много по-голямо внимание на киберхигиената. Знаем, че е, винаги е полезно да си измием ръцете преди хранене, но когато говорим за киберсигурността, някой друг трябва да се занимае с този вид хигиена. Министър-председател или Европейската комисия, е, но, както знаем, е, съобразно някои анализи е възможност да се намали 80% от е, данъка, ако хората е, от, от, тези, от тези DDoS так извинете, ако хората е, се отнасят е, много по-внимателно към сигурността, особено чрез устройство по подразбиране, когато си купувате GSM, не всички, но някои променят устройството или закупуват роботи за прочистването на телефоните. Никой не се никой, никой не обръща внимание, всеки очаква роботите е, да го направят. Е, е, хората искат да променят сигурността. Прекалено лесно им е да създадат ботъмнец в тези свързани предмети. Ботнец. Ботнец имаме 27 члена, знаем как определени държави членки са свързани в Брюксел, в Европол или 30 ю. Тук има 30 работни места, има само 30 човека. Дори не е разумно да се мисли за 30 4 или 7 услуги. Има известно противоречие. В големите държави е, членки е ясно, че трябва по-голяма оперативен капацитет за Европейския съюз, но знаем, е, че само 3 пети от държавите членки имат е, такъв оперативен капацитет така че имаме нужда от много по-голям фокус върху киберсигурността. Няколко думи за теми, които са много интересни за вашата комисия. Проекто директивата за авторското право на цифровия единен пазар представлява една амбициозна крачка напред. Тя е насочена към културното многообразие, улеснява достъпа до съдържание в цифрова среда. Освен това създава ясни правила за всички играчи на пазарите. Мисля, че успяхме да намерим точното равновесие между интересите на потребителите на интернет, носителите на правата, доставчиците на услуги и е, сега създаваме решения на основата на пазарите, които ще проработят по ефикасен начин и за носителите на правата, и за потребителите. Призовавам вашата комисия да работи за поддържането на постигнатото равновесие. Много е важно да ви обърна внимание на някои въпроси. На първо място, във връзка с изключенията за авторското право, и по-конкретно изключението за извличането на информация от текст и данни. Приложното поле на бенефициентите на това изключение се ограничава до научните организации, но то не пречи на тези организации да работят заедно с някои търговски дружества в рамките на публично-частни партньорства. Това е един често срещан начин за научна дейност по-настоящем. По никакъв начин обаче не възнамеряваме да разширяме приложното поле на изключението за търговски дружества. Те вече могат да получат лиценз, по силата на който се дава разрешение за изличане на информация от текст и данни. И по този начин те ще имат и правна сигурност. На следващо място, нещо на което също искам да ви обърна внимание, публикуването на преса за да запазим устойчивостта, трябва да гарантираме, че нашата законодателна намеса няма да засяга само изпълнението на правилата, но и ще даде възможност на издателите да водят преговори както трябва по отношение на лицензирането. Искам да подчертая, че по силата на нашето предложение става пределно ясно, че няма да има данъчно облагане на хиперлинковете. На трето място така наречената пропаст по отношение на стойността. Знам, че е много важно да се гарантира създаването на балансирани пазари, там където творците да могат да получават достойно възнаграждение за това, което правят. За да постигнем всичко това, трябва да гарантираме три неща. На първо място, носителите на правата трябва да имат право на глас, при какви условия тяхното съдържание да се разпространява в рамките на услуги, които разчитат на качване на съдържание от страна на потребителите. На второ място те трябва да могат да договарят достойно възнаграждение за разпространяването на тяхно съдържание. На трето място не трябва да ограничаваме потребителите да качват в интернет и да споделят собствено съдържание. Естествено, в тази връзка трябва да уточним отговорността на платформите. Искаме да работим с Европейския парламент, за да се стигне до по-голяма яснота. По този начин нашето предложение ще е по-добро и по-ефикасно. Що се отнася до регламента за авторското право, комисията иска да създаде възможности за европейците. Те трябва да имат е, по-голям избор относно радиопрограмите и телевизионните програмите трябва да могат да се възползват от културното многообразие в Европа. Нашето предложение ще създаде много възможности и ще защити правата на носителите на права, те ще могат да имат е, достатъчно добро възнаграждение. По отношение на улесняването на правата, що се отнася до прилагането на принципа на страната на происход е, спрямо съдържанието, искаме да дадем възможност за по-широк избор и да създадем нови възможности за излъчващите съдържания. Нашето предложение обаче не ограничава договорната свобода на излъчващите или на носителите на правата. Те ще могат да ограничават по договорен път разпространението на съдържание за конкретни съд... С, юрисдикции и територии. Стига да се спазват съответните правила, естествено. По отношение на цифровите договори, аз ценя високо работата, която е извършена в парламента по двете предложения за цифровите договори. Председателя на комисията Юри, докладчиците и отделните депутати допринесоха много за напредъка точно по тези досиета. Искам да благодаря конкретно на всеки един от вас. Що се отнася до предложението за цифровото съдържание, министрите се договориха за общ подход. Това се случи в рамките на последното заседание на съвета по правосъдие и вътрешни работи през юни. Бъдещото естонско председателство иска да се постигне бърз напредък по това досие. По отношение на онлайн продажбите на стоки, където вашата комисия е асоциирана, Европейския парламент вече постигна голям напредък. В съвета естонското председателство планира да се проведат разговори относно приложеното поле. Ще се случи това на неофициалния съвет по ПВР през юли. Е, и благодарение на това обсъждане ще има и допълнителни значителни разговори по това предложение. Тези предложения за цифровото съдържание са тясно свързани с други инициативи на пакета за електронната търговия. Много е важно да не се забравя този факт в рамките на законодателния процес, тъй като е, трябва да не се изпускат е, от поглед общите ползи от всички тези инициативи, тъй като знаете, че основната цел е да има економическа полза за Европейския съюз, както и да има еднаква полза и за потребителите, и за компаниите. Ето защо мисля, че е изключително важно да се запази целта за целенасочен подход на пълна хармонизация в рамките на тези предложения за цифровите договори. Искам да подчертая още веднъж, че това е изключително важно, ако искаме наистина да генерираме осезаеми ползи за потребителите и за компаниите. Моето послание днес към вас е ясно и просто. Виждам, че е набрана скорост, има желание за пълна хармонизация и има призиви за високо ниво на защита на потребителите, Искаме всички тези цели да се постигнат в рамките на естонското председателство. Нека да не пропускаме тази възможност. И накрая няколко думи относно така наречената лична неприкосновеност в интернет пространството. Оценявам високо вашия проект от доклад, свързан с електронните комуникации. Всъщност, комисиите в парламента вече са внесли своите доклади и становища и аз искам да ви благодаря за положените усилия. Все още оценяваме вашите предложения. Смятаме, че трябва да се придържаме към кратките срокове, които бяха определени. Виждаме, че има конкретни виждания, които изплуват от различните становища на парламента. Струва ми се, че парламентът е разговарял с всички заинтересовани страни и това е нещо изключително важно. Много е важно всички позиции и гледни точки да се вземат предвид. Подобно, ние се допитахме до много заинтересовани страни, когато изготвяхме нашето предложение и се надявам, че ще успеем да намерим точното равновесие. От една страна искаме да създадем възможности за компаниите да внасят иновации и да растат, от друга страна искаме да защитим интересите на потребителите. Без защита на личните данни няма как да има доверие. Без доверие няма да се използват цифровите услуги. Очакваме с нетърпение информацията, която ще ни даде парламента. Очакваме окончателния доклад от името на парламента и естествено ще работим в сътрудничество и с вас, и с съвета и ще ви подпомагаме в хода на вашата работа. Благодаря за това, че ме изслушахте. Готов съм да отговоря на вашите въпроси, готов съм да чуя вашите предложения и се надявам, че всички ваши въпроси и предложения ще засягат и така нареченото геоблокиране. Аз нямах кой знае колко време за изказване и не говорих точно по тези въпроси. Благодаря. Благодаря, господин заместник председател. Госпожа Регнер първа поиска думата. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за тази толкова подробна презентация. Един въпрос относно една тема, която не споменахте. Естествено, цифровизацията е една толкова голяма тема, че винаги може да се намери възможност за въпрос по нещо не споменато. Въпросът ми засяга определението на така наречения цифров бизнес – Знам, че някои други комисари, като комисари Юрова, работят по този въпрос. Като погледна правното основание и като погледна документите, досиетата от Панама, разследването в тази връзка, като погледна общата корпоративна основа за данъчно облагане, можем да кажем, че тук се засягат много различни области. Всъщност тази тема е изключително уместна и наболява, тъй като става дума в крайна сметка за корпоративно законодателство. Когато говорим за цифрово седалище на едно дружество, много е важно да се спомене, че нямаме нито европейско, нито национално определение на това какво представлява цифровото седалище. Затова искам да ви попитам, вие като комисар, дали планирате да определите какво представлява цифровото седалище на една компания? Госпожа Реда. Благодаря, господин заместник-председател, за коментарите ви по всички тези важни теми. Три въпроса. На първо място всички сме съгласни, че цифровия един пазар не може да проработи, ако всяка държава прави каквото си иска. Споменахте германското законодателство за фалшивите новини. Вие го критикувахте, но не само вие. Специалният докладчик на ООН е по е, свободата на словото, репортери без граници и редица други организации критикуваха това предложение. Научаваме от германските медии, че въпреки критиките, един говорител на комисията е заявил, че приветства германското предложение и че комисията няма да се намесва в това предложение в рамките на периода за нотификация. Това е нещо изключително необичайно защото процедурата за тестване на законодателството след нотификацията не е финализирана. Затова искам да попитам каква е ползата от това да не засягаме директивата за електронната търговия, тогава когато една държава членка, в този случай Германия, може да си позволи да пренебрегне е, тази а, е, директива и хартата на основните права, просто защото има предизборна кампания. Затова комисията ще направи ли проверка на процедурата за нотификация и ще види ли дали тя съответства на европейското законодателство или на второ място директивата за основните права. Що се отнася до извличането на информация от текст и данни, вие казахте, че няма нужда изключението в тази връзка да се прехвърля за дружествата, защото има лицензи налични на пазарите. Затова искам да попитам следното. Ако аз съм една компания, която работи по софтуер за гласово разпознаване и трябва да използвам милиони различни видеоклипове и записи, които съществуват за безплатно ползване в интернет, за да могат да направя софтуер, който да разпознава естествената човешка реч. Как да получа лиценз от милионите носители на права, които са качили тези видеоклипове онлайн, просто за да ги споделят, а не за целите на извличането на информация от текст и данни. Това извличане не извлича в крайна сметка цифро, т.е. креативно съдържание от някакво публикуване в интернет, а, а просто а, се дава възможност за един алгоритъм. А знаем, че има възможност а, за създаване на алгоритми, например софтуерите за а, гласово разпознаване много лошо се справят по отношение на разпознаването на женски гласове. Така че а, какво ще стане, ако изискваме от някакви дружества да изискват а, разрешителни или лицензи за разпространяване и разпознаване на глас. И накрая по отношение на хиперлинковете. Казахте, че ако се дава информация на публиката, ще има нужда от лиценз. Това обаче казвате няма да се отнася за хиперлинковете. Това вожи, е, звучи логично. Ако значи не се дава информация на широката общественост, няма нужда от лиценз за нещо подобно. Какво да кажем обаче за някакви малки откъси от новинарски статии, които са включени в рамките на Newsplim, News, на, на хиперлинка по-скоро. Ще може ли да се включи, например, информация за едно заглавие от пресата в някакъв хиперлинк? В миналото комисията е казвала, че отговорът ще бъде да. Какво смятате вие? Благодаря, господин Андешон. Два въпроса. Първо, по отношение на споразумението от Маракеш. Това е споразумението, което има за цел да подобри достъпа до книги за хора с зрителни обреждания, не само в Европейския съюз, но и в целия свят. Надяваме се, че Европейския парламент ще гласува за прилагането на това споразумение идния месец. Така стигам обаче до следващия си въпрос. Ратификацията от страна на Европейския съюз на споразумението от Маракеш. Това също е нещо, което трябваше да се случи преди много време. Искам да благодаря на комисията за положените усилия в връзка с изпълнението. Какво става обаче с ратификацията, за да може тези книги да станат безплатни? На следващо място. относно а, така наречената директива iPrint. Чувам различна информация в а, тази връзка. Някой казва, че няма да има предложение за преглед на iPrint. Други пък казват, че има изтичане на вътрешни документи от страна на комисията и там се говори за това, че има дебати за това кога да има предложение за промяната на iPrint. Искам да ме осветлите. Ще има или няма да има предложение за промяна на така наречения iPrint или пък ако има предложение, то ще се появи вследствие на дълги а, разговори. Става дума за директивата за изпълнение на правата на интелектуална собственост за онези от вас, които не познават съкрещението IPRED или Айприд. Е Госпожа Хунибол, благодаря господин комисар, благодаря за това, че дойдохте тук, за да поговорим. Мисля, че директивата на Комисията за авторските права е изключително балансирана и като цяло се радвам, че тя се появи. Няколко въпроса във връзка с платформите. В продължение на много години ставаме свидетели на това как платформи като Google стават е, все по-големи и по-големи. И мисля, че трябва да се отчете този факт и да се вземе предвид, е, че те трябва по някакъв начин да бъдат ограничавани в своята дейност. Мисля, че вие до известна степен загаднахте за пътя напред. Например, през публикациите, за които говорихте, между другото и ние много говорим за тях. Те са важен пример в това отношение. Мисля, че трябва да се придържаме към начертания път. На следващо място, относно разминаването по отношение на стойността. Доколко възнаграждението, което се дава на творците, отговаря на това, което те правят. Мисля, че възнагражденията падат стремглаво и все по-често. Затова това трябва да се разгледа. В крайна сметка трябва да работим за общото благо. Логично е да се предположи, че ако има хора, които а, генерират креативно съдържание, те трябва да получават необходимото възнаграждение, защото ако спрат да го правят, всички ще обеднем в една или друга степен. Затова искам да попитам какво ще се направи, за да има наистина право на достойно възнаграждение за артистите и за творците. Относно геоблокирането, вие казахте, приканихте ни да ви попитаме. Доколкото разбрах, всичко, което казвате е, че излъчващите съдържания трябва да определят сами е, къде могат да излъчват и къде не. Кажете за геоблокирането и кажете за страната на происход. Аз винаги съм смятала, че въпроса за така наречената териториалност е много важен, защото това е бизнес моделът по силата на който работят излъчващите е, съдържания, и излъчващите радио или телевизионни сигнали. Ще загубим много продукции с високо качество, ако се промени принципа на териториалност. Всъщност геоблокирането е нещо, за което искам да поговорите малко повече, защото геоблокирането е само част от проблема, който аз засягам. Бихте ли обяснили позицията на комисията относно геоблокирането? <clears throat> Благодаря ви. Госпожо Делва, мога ли ви помоля да ни зададете сбит въпроса си, защото господин Насип може да остане с нас само до 17.45, нали така? I am sure he can. Обедена съм, че може да стане още малко. Ще бъда съвсем лаконична. Оценявам усилията положени от Европейската комисия за изграждането на единия цифров пазар. Давам си обаче сметка и за трудностите и за съпротивата на някои държави членки да променят своето законодателство. Ето защо добър път напред би било създаването на общо законодателство преди държавите членки да са приели собствено законодателство. Изготвихме проекто доклад за роботиката и гражданско-правните последици и, и гражданско-правните норми в наркотиката в Европейския съюз и трябва да призная, че бях много разочарован от Европейската комисия. Те се съгласиха с нашите заключения, но не предложиха никакви конкретни стъпки в тази насока. Ето защо, особено по до всъщност на отговорността, защото вече се въвеждат автоматизирани автомобили по пътищата. Германия се опитва да приеме закон за отговорността и ако не постигнем хармонизация преди всяка държава членка да приеме собствено законодателство, за пореден път ще изоставаме след напредъка на технологията. Така че, ако има и най-бегла надежда да има конкретно предложение за отговорността в тази област, много бихме се радвали това да се случи до края на годината. Господин Фос. Ehm, много ви благодаря. Благодаря ви, господин комисар, че приехте поканата ни. Бих искал да ви задам един въпрос, който вече зададох на господин Тимермас преди малко. Все повече законодателни актове са взаимосвързани, защитата на личните данни, защитата на личния живот и кодекс за електронни съобщения и пакета в областта на силовият пазар. И ми се струва, че службите на Европейската комисия работят без да се съгласуват помежду си. Ето защо въпросът ни е следният. Как може да гарантираме, че в областта на цифровите технологии, който обхваща редица взаимосвързани области, ще успеем да постигнем хармонизирана правна рамка. В противен случай ще ни бъде много трудно да работим с несъгласувани правни и нормативни рамки. А по въпроса на киберсигурността мога само да ви кажа, че трябва значително да подобрим постиженията си, по тези случаи ще закупят гражданите доверие в интернет услугите. споменахте и технологиите 5G. Факт е, че трябва да преминем към 5G и изобщо да променим мащаба на скоростта за сваляне и тъй нататък. А относно авторските права, опитваме се малко да наваксаме закъснението тук в парламента. Вероятно отново ще се върнем на темата някъде през месец септември или октомври. А по въпроса за цифровото съдържание, Повдигат се два сериозни въпроса, свързани с общият регламент за защита на личните данни. Струва ми се също, че този въпрос беше разрешен. А вторият въпрос е свързан с данните като контрагент. Това наистина е най-добрият начин да се гарантира безопасността на данните на гражданите. Питам се просто. Освен това, доколкото разбирам, се обмисля възможността да се разреши въпроса за собствеността на данните. Аз лично се опасявам, че може да започне огромен дебат за това кой е собственик на, коя, на кои данни точно. Въобще ще можем ли да разрешим този проблем за собствеността? Не мисля, че това ще ни помогне по някакъв начин да постигнем напредък. Струва ми се, че все още се опитваме да прилагаме стария менталитет към цифровите технологии, но това няма как да даде очакваните резултати. Трябва да променим нагласата си, да проявим смелост и творчество, но не можем да прилагаме с старите схеми, като прилагахме към аналоговите технологии. Mrs. Kaufmann. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Kommissar. Ich möchte gern an die... Благодаря ви, Кауфман. Благодаря ви, господин комисар. Въпросът ми допълва въпросът зададен от колегата Хони Бол, а именно въпросът за блокирането на географски принцип и директивата. Можете ли ни кажете малко повече? т.е. какво ще бъде бъдещето на тази директива. Какво ще бъдат последиците за геоблокирането? Дали геоблокирането няма да бъде възможно вече за бъдеще? Uh, I will have... To take your time, but take, take your time. What does it mean? Uh, uh, you know, it's very relative for me. разполагам? С колко време разполагате, комисарят? Ами, относителен на е въпроса, председателят. Ами, моля ви, отделете нужното време, за да отговорите на всеки от зададените въпроси по удовлетворяващ начин. Добре. Имате ли това дневен ред днес? Не е аз. Първо, по въпроса за данъчното облагане и за таксите, Европейската комисия ясно разпореди, че данъци трябва да се плащат там, където съответните дружества и осъществяват своите печалби. Въпросът, който ми зададохте, беше свързан с определението за цифрове предприятия. Да, заявихме, разбира се, че и тези предприятия трябва да плащат данъци там, където осъществяват своите печалби. Трябва естествено да обясним какво точно разбираме под това обяснение, но към момента не мога да ви предоставя окончателният вид на определението. Относно германският закон, още много рано да коментираме. Те ни осведомиха за този проекто закон. В момента се водят разговори с министър Хейко Мас. Доколкото разбирам, те са склонни да направят изменения по правните измерения задължението за докладване и лицата за контакт в Германия. Да, има някои чисто правни въпроси, които се повтикат, но не Германия ме притеснява. Приложението на този закон в Германия ще бъде доста по-различно Напълно съм убеден, че германските власти никога няма да си позволят да затръбят с някакви разпоредби на този закон. Но как би се приложил подобен закон в други държави членки, където други ще се вдъхновят от този закон? всички мисля, че знаем за кои държави говорим. Аз лично имам много ясна идея. Никой не може да каже как ще действа Европейската комисия. Разполагаме с а, известно време, за да вземем решения. И ако не излезем с становище, ще си запазим правилото да го направим на по-късен етап. Ако видим, че някои разпоредби на този закон противоречат на европейската правна рамка. Разбира се, ще се намесим. Като че нееднократно съм казал, разклещаме политически възможното и, и не осъществимото. Предложението ни беше дори по-либерално от най-либералното предложение в Европейския съюз, а именно британското решение. Не мисля, че бива да унищожаваме някои бизнес модели, които към момента функционират добре. Нормално с това обаче си давам сметка, че голяма част от текстовете и метаданните не са на разположение на научно центрове. Ние се водим за водещи на световно рече тази област, но голяма част от това се дължи на проучванията в Обединеното кралство, в много други държави членки. Следователите нямат възможност да използват тази технология и затова ми се струва, че нашето предложение беше доста добре балансирано и не бих искал да изляза с най-амбициозното предложение на в света, да започнем един път, който да се всичко точи с години и в крайна сметка да не постига никакви конкретни резултати. Аз искам да постигнем резултати, затова и разглеждаме становищата, идващи от различните държави членки, в парламента, между различните политически групи и парламентарни комисии и нататък. Тоест, аз продължавам да защитявам нашето предложение за авторските права, включително и този негов аспект, но винаги с готовност приемам добри идеи за как може да се подобри предложението ни по, по въпроса за хиперлинковете и правата. Както казахте, с пълно право. В текста е заложено че правата на публикуващите съдържание, ко... което се смята за днешното общественото мнение, не въжат при хиперлинковете. Когато говорим за хиперлинкове, говорим за съдържание, което вече е защитено от авторските права и в момента. Носителите на авторските права, било то журналисти или фотографи, имат своите права, издателите имат съпътстващи права, така че нищо няма да се промени с хиперлинковете. Виждам, че изказвате несъгласие с мен, но аз съм убеден, че нашето предложение е много добре балансирано и честно казано не виждам основателна причина да поставяме под въпрос доста ясната съдебна практика за линковете и хиперлинковете По въпроса за Маракешкото споразумение. Вече преди година казах, жалко е, че толкова много години ни трябваха след подписването на договора, за да приключи неговата ратификация. Най-накрая почти сме приключили с процеса на ратификация. Струва ми се, че това е стъпка в правилната посока. Отново трябва да вземем предвид хората с увреждания, незрящите. Трябва да предоставим и на тях достъп до цифрово съдържание. А от тук нататък институционалния дебат, кой точно за какво ще отговаря между европейските институции и държавите членки, също приключи. Съда на Европейския съюз е, хвърли яснота по въпроса. А сега относно iPrit, или директивата за прилагане на правата върху интелектуалната собственост, предвиждаме при разглеждане на тази директива за изпълнение, ще излезем с предложение, но трябва да отбележа, че по принцип това отнема известно време. Най-напред бихме искали да изпробваме методите за саморегулиране, принципа на следване на средствата. Има всъщност няколко различни възможности в това отношение по въпроса на, за транспорта, за рекламата и т.н. Тъй, че съм убедена, че решенията да саморегулиране на доброволен принцип ще дадат доста по резултати, отколкото една доста по-стриктна рамка, която да се опита да регламентира хоризонтално всички възможни случаи за нарушения. По въпроса за разминаването между стоеността, да, знаем, че съществува този проблем. Това не е много сериозен проблем за обикновените хора, които имат достъп до цифрово съдържание, но за да е сериозен проблем за музикантите. Има различни платформи, някои от тях се основават на абонамент, в който имат 140 милиона нови абонанти годишно. Те плащат 2 милиарда евро на музикантите, но има и някои други платформи, които използват реклами които имат 1 милиард а, абонати, но дават на музикантите само 0,6 милиарда евро и разбирам защо музикантите са недоволни. И за да намерим какво решение, излязохме с а, предложение, което предвижда и употребата на някои технически инструменти за установяване на цифровото съдържание. Отново уточнявам, че моето предложение, по мое мнение, е много добре балансирано предложение. И а, то не е противоречи на водещите принципи в директивата за електронната търговия. Смятам, че е възможно да има повече яснота. за заплащането на носителите на авторски права. Тъй като днес прекалено голяма част от творците са крайно неудовлетворени. ID-то на съдържанието не е толкова скъпо, колкото си го представяте непрестанно. А, се дава примера с YouTube, който създаде този механизъм още през 2007 година и към момента те са инвестирали 6 милиона евро за това решение. Има обаче и други доставчици услуги, като Audible Magic, например, които идентифицират 10 000, за да идентифицират 10 000 песни, са платили 400 или 500 евро, което въобще не е, или долара, което въобще не е толкова скъпо. И 90% от хората, запитани от YouTube, заявиха, искаме да получим пари за съдържанието, другите 10% казаха искаме да свалите съдържанието. За музикантите въпросът е много сериозен и би било несправедливо да продължим както го правихме до сега. По въпроса за отговорността отново трябва да споменем економиката на данните като цяло. Трябва да споменем свободното движение на данните, което наистина ни е много нужно което всъщност не е, извинете, предварително условие за економиката на данните, но трябва да вземем предвид и някои други специфични въпроси, като собствеността на данните, достъпа до данни и отговорността за този достъп. И ми се струва, че предложението за свободно движение на данните ще бъде готово и предложено още през месец септември. То ще засегне тези спешни въпроси. Не съм чак толкова оптимистично настроен. че ще се случи още тази година. Дори практиките в рамките на Европейския съюз са, много различни. Не искам да кажа, че някои са много добри, други а въобще пък не са добри. Например, Siemens, Аскония не искат да притежават данните, искат да имат данни, а тези, които притежават камионите или други уреди ще притежават данните, но пък Том-Том искат да притежават данни, а не да притежават самото оборудване. Как можем да определим на практика като добра, а друга като недобра? Така че много сериозно гледаме на въпроса за отговорността, но кога ще сме готови с предложението си, не мога да заявя ясно сега. По въпроса за регламента за, електро... за защитата на личните данни в електронното пространство и общия регламент за защита на данните, смятам, че общият регламент не е достатъчен. Той не може да обхване всички проблематични а, аспекти, които искаме да обхванем с регламента за защита личните данни в електронното пространство, но когато представихме този, този регламент, основната ни цел първоначално беше хармонизацията на правилата в целият Европейски съюз. Към момента имаме директивата за защита на личните данни в, електрон, в интернет, но тази директива се е, транспон... беше транспонирана с се прилагаше по различен начин държавите членки. Затова искахме първо да хармонизираме правната рамка и на второ място да създадем повече равнопоставеност между операторите и доставчиците на услуга. Е, днес а, е, операторите на телекомуникациите са наясно с разпоредбите на директивата. но от правна гледна точка операторите, е, транзитните оператори не носят отговорност и реално погледнато не, се, не попадат в приложното поле на директивата и съгласно поръчната консултация Гашната иска да се гарантира повителния характер на всичките съдърж... цялото съдържание в електронното пространство и много висок процента на хората, които искат това, между 92 и 8%. Е, във връзка с тези въпроси, поверителността на общуването е много важно за хората, но мога да разбера, че все още има въпроси от страна на индустрията. Говорим е, за е, уреди за процесинг, говорим и за бисквитки. Хората искат да останат, други и искат да има устройства за запазване на личния живот е, автоматично по подразбиране. Други твърдят, е, че не е необходимо да има регламент за електронния личен живот, така че виждате, е, в нашето предложение се търси баланс, но по тези въпроси комисията е готова да чуе всички партньори. По геоблокирането Както вече съм казвал неоколкократно, принципа на териториалността е важна и за вашата комисия. Ние трябва да се придържаме към този принцип, но трябва да осигурим е, и достъп до цифрово съдържание. Е, и то за хора, е, които държат на своята териториална ексклюзивност. С други думи, те не обръщат никакво внимание на определени нарушения – на практика 20% от използващите интернет в Европейския съюз използват IPN за достъп до цифрово съдържание. За обикновените хора не е трудно да получат достъп до цифрово съдържание като цяло трябва да платите 8, 9, 10 до 12 евро на месец за 20 години или за 3 месеца. Хората дори не мислят за това. Те дори не си представят, че вършат нещо нередно, но това е проблем, е, защото не са възнаградени надлежно творците. 60% от гражданите на Европейския съюз заявяват, че не използват така наречения При downloads Какво означава това при даунс? Понякога има осложнения, но като цяло хората се справят. Но това отново е проблем за авторите. Те не могат да получат е, съответното възнаграждение за труда си. Така че е, моето разбиране за абсолютната ексклюзивност е прост. 0 до 100%, но как може да се постигне абсолютна ексклюзивност? Нещо между 0 и 100. Аз не знам как, е, е, как да се постигне средна стойност. Но в реалния живот абсолютната ексклюзивност е някъде 20 или 60% някакъв процент. Мисля, че просто хората трябва да бъдат честни. Е, когато производителите продават абсолютна териториална ексклюзивност на някой, няма е, такава е, абсолютна ексклюзивност в живот. И трябваше да намерим консенсус по предложението за геоблокирането. Отново е, избрахме подхода стъпка по стъпка. Е, е, е, е, е мисля, че цените за роминга са толкова високи, че те искат да получат преносимост Тоест, хората очакват е, е, да отпадне геоблокирането, те настояват за това и за това бих искал да ви приканя да бъдете конструктивни при преговорите, но едновременно с това е, да се придържате към балансирания подход, към правата на всички. Благодаря ви. Сега, ви поставихте въпроса за дело по конкурентоспособност. Знаете, че има някои е, дела, които са много специфични. Те се основават на конкретна информация, свързани с, с конкретно дружество, е, така че не можем да кажем какво ще стане с Sky, или е, какво ще стане с всички останали дружества, е, защото е, положението на всяко дружество е различно и ние не можем да кажем дали при тези дела ще се създаде прецедент за Европейския съюз. Е, за някои, по, по някои елементи да, но не могат е, да се прилагат тези решения за целия Европейски съюз. Не може да се каже, че това е регламент или директива. Благодаря. Председателя, е, благодаря на заместник председателя на Европейската комисия. Благодаря за всички отговори, за това, че покрихте на всички въпроси днес. Знам, че можем часове да обсъждаме тези въпроси. Те са много интересни и се надявам структурирания диалог с вас е, да продължи и е, ще е, очаквам друга среща с вас. Благодаря.